Dear colleagues, if you could please take your seats. Thank you. Бихте ли заели мастеята си, колеги? Good afternoon and welcome, Добър ден. Добре дошли. Добре дошли на нашите гости. Първа точка – приемане на дневния ред. Ако няма възражение, тогава считаме за прият дневния ред. Съобщение на председателя. Първо по отношение на устния превод. За съжаление, няма да може да има устен превод на хрватски, ирландски и малтийски. И сега по правило 205, най-напред, господин Чайтовски е избран за председател по темата, която е връзка с Норвегия, Европейски съюз, външни граници, виза. Това е част от нашия период 2000, до 2020 година, 2014-2020 година. Има два докладчика по установище, е, назначени за доклад регулатори на ЕС цифрови далекосъобщителни съобщения. И по същия начин също така е назначен докладчик Европейски съюз Турция. Дали сте а, съгласни с тези препоръки? Считаме ги за прияти. По трета точка одобряваме протоколът за съданието на 17 октомври 2016 година. Ако няма възражение, считаме ги за прияти. А сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред – Всичките точки в днешния дневен ред зависят, разбира се, дали ще можем да ги проведем точно на време, защото зависи дали ораторите ще могат да дойдат точно на време. Това е съвсем логично, защото няма как да провеждаме заседанието без ораторите да бъде тук. Председателя Шулц ще дойде в залата всеки момент и Професор Буте също мисля, че е тук, така че, господин професор, много ви моля, дали бихте дошли тук отпред на президиума. Както разбирам, господин Шулт ще дойде скоро в залата. Тогава бихме могли да започнем към следващата точка. Благодаря ви, ако има забавене. Uh, my apologies. I thought, I thought you were Professor Budimaki. Моля да ме извините. Аз реших, че вие сте професор Буде. Извинете ме, моля, казва председателя. Професор Буде е с председателя на Европейския парламент, така че ги очакваме всеки момент да влязат в залата. Две минутна почивка ще направим, след което ще започнем работа. Уважаеми колеги, благодаря за вашето търпение. Така можем да започнем с четвърта точка Харта на основните дигитални права в Европейския съюз. Приветствам с добре дошли и нашите гости, току-що влезли в залата. Е, ще и се извърши представенето в присъствието на Мартин Шуш, председател на Европейския парламент и професор Хайнц Буде, социолог от групата автори по хартата основни цифрови права. Вие сте получили хартата, колеги, в електронен формат. Надявам се, че вече сте се запознали с нея. Има и копия в залата от документа. Тези от вас, които не е, са запознати с този документ. Мога да кажа, че на първо място добре дошъл Мартин в нашата комисия Либе. И ние тук ще дадем старта на хартата на основните е, права, което разбира се е плод на труда на много научни работници, професори, блогери и политици. Е, вече е обовестена в редица медии, е, включително в Deutsche Zeitung, както и други вестници. Някои от вас се познават също така заместник председателя на тази комисия е добре запознат с този въпрос и председателя на парламента с горещ интерес следи развитието на тази тема, както и координаторите по темата. Много се радвам, че сте в залата, за да се запознаем отново с този изключително важен документ. И така сега ще дам думата на председателя Шулци, професор Буде които ще ни представят накратко темата, след което вие, колеги, ще имате възможност да направите своите изказвания, да зададете въпроса. Мартин, заповядайте и благодаря, че сте тук. Благодаря. Е, Клод, драги колеги, уважаеми гости, господин председателю, присъствието на председателят в една комисия – една от парламентарните комисии е повече или по-малко малко уникално събитие в моя петгодишен мандат на, Европе, на председател. Това е първото заседание на комисия, в което участвам и причината е част от дневния ред. С, чрез своето присъствие тук аз искам да подчертая за колко важно за мен е представянето на този проект Хартата на основните дигитални права в вашата комисия за граждански свободи на Европа Европейския парламент. Обстоятелствата и моето присъствие тук трябва също така да бъдат необичайни. Именно поради това изразявам благодарност към теб, Клод, че в началото на нашата дискусия ми даваш думата. Преди няколко години вече, не само тук, но и в цяла Европа, много активно, особено в Федералната република, започнахме да работим по въпроса как е, канона на основните права, за, заложен в е, Националната конституция, но и на хартата, която е недразделна част от Лисабонския договор, как може тези индивидуално гарантирани права в нашите конституционни демокрации и нашата демократична общност, наречена Европейски съюз, как ще кажа пак в а, е, века, в епохата на цифровизацията, как тези права могат да бъдат поставени под въпроса? Как можем да ги гарантираме в дигиталния свят? Много сериозно работихме по въпроса и стигнахме до извода, че си заслужава да положим усилия е, да прераз... допъл... допълним съществуващите харти с въпроса дали това е възможно, дали това е достатъчно, защото правата, които е, имаме като гаранция на индивидуалните права, може би трябва да бъдат допълнени. Достатъчни ли са съществуващите права или в дигиталния свят, където нещата се развиват бяс с бясна скорост и прониква и дигиталния свят и дигиталната революция, която прониква във всяка част от живота ни, може би налага допълване. Дълго време с това се занимаваха колеги от различни обществени групи и фундация Децайт създаде една платформа за различни политически течения, обществени групи различни организации, готови да откликнат на този процес. Те бяха събрани заедно и доста дълго време дискутираха и резултата днес е пред вас. Аз лично участвах активно в тези дискусии, защото, държа да го подчертая, съм, е, бях член на Конвента за основните права на Европейския съюз, и когато през 2000, та година започнахме работа по нея, имах честа в комисията, пред която заставам днес, като тогава бях координатор на социал-демократическата политическа група и с колегата Коелю работихме много активно по този въпрос. И като член на хартата, аз винаги съм се чувствал обвързан с това дело, с тази кауза. През последните години все по-често мислим по въпроса в какво общество искаме да живеем и по какъв начин цифровизацията засяга нашия живот и ежедневието. Колегата Албрехт, заместник-председател на тази комисия, също участваше в тази работна група. Днес ще представим резултата и аз ви благодаря, че проявихте готовност да ни слушате днес и тъй като в Германия по този въпрос вече се води активен дебат, ще кажа само следното. Разбирам хората, които не са запознати с правилника за работа на Европейския парламент. Но днес ние не създаваме закони, ние представяме идеи пред една комисия от законодателния орган. Това е първа стъпка с надеждата, че този орган, но и много други национални парламенти ще се заемат с този въпрос. Ще потърсят отговор как можем да осигурим основните права в епохата на дигитализацията, да ги доразвием и задълбочим. А ако е, искате и ако щете, като допълнение ще кажа, не всеки, е, който ползва мрежата е специалист по законодателство, но ще кажа, че ние днес не, законотвор, не, не създаваме законодателни актове. Ние започваме широк дебат в който ние като граждани работихме в рамките на фундацията Дицайт. Надяваме се, че сме постигнали резултат. Благодаря, господин председателю с е, голям интерес очаквам след презентацията на господин професор Буде да чуя и вашето мнение. Благодаря, Марта. Благодаря. Споделите, професор Бурде. Уважаеми господин председателю, госпожи и господа, защо дигитални права? Да приемем, че 18 век е векът на либералните права, 19 на, политич... на правото на политическо участие, 20 век на социалните граждански права. Ние смятаме, че 21 век се, се заема с, с, с проблематиката, свързана за, с дигиталните права. Как ни засягате? Правата са в основата на нашата свобода и ние явно трябва да се изкачим на ново стъпало. Нека да си припомним, че всички ние живеем в дигитална сфера, конфронтирани сме с нея, с нови възможности за социални контакти и сътрудничество, но и нови възможности за подпомагане на личния живот. И трябва да си зададем въпроса дали тези нови дадености, възможности носят и е, опасност за нашите свободи. Несъмнено, тук говорим за нови предложения и нови изкушения. Това налага въпроса как, що за Тока представляват данните. Може ли да кажем, е, че те са частна собственост или към тях има обществен интерес? Има и проблеми, и про... теми, свързани с използването на тази сфера. Те са свързани с проблема какви нови възможности и шансове предлага тази нова сфера. Обсъждахме много този въпрос, господин председателят на парламента говори вече по въпроса. Групата не бе съставена от експерти. Ние бяхме група с особено, особена разнородност, специалисти по интернет, специалисти по комуникации, активисти на гражданските права, е, хора, отговарящи защита на личните данни и други интелектуалци и социолози. Всички се питахме какви са правата, които съставят основата на нашите свободи днес. Бяхме наясно, че правим това за, преди всичко за едно поколение, в което, за което цифровизацията е част от една естествена инфраструктура. Е, това не е повод за възторг вече, по-скоро за реалистично потребление и пораждащо съответни очаквания. Основният въпрос, който трябва да си зададем, чисто политически, с какви добри думи и каква, как, с какво поведение на бъдещите поколения можем да обясним на настоящите и бъдещите поколения, че сме изправени пред нови предизвикателства и заплахи за нашата свобода от 1 декември, господин председателят вече го каза, когато бе публикуван този документ в германските медии, в мрежата, вече тръгна много разгорещен дебат, като инициаторите на хартата трябваше да проявят големи умения за водене на дебат. Самото заглавие вече поражда въпроси. Защо се нуждаем от дигитални права? логичното е да се попитаме има ли аналогови права. Що за название е това? Е, дали в личните права не са неделими в своя характер и каква е разликата между основните и дигиталните права. Те е, пораждат съвършенно нови въпроси, нови проблеми. И искам да спомена още нещо проблематиката за отговорността на машините и, ако щете, вменяемостта на тези машини, защото това е свързано с съвременната демокрация. И още един въпрос, който породи дебати защитата на личните права, на личните данни, е, дали отговарят на показателите заложени в хартата. Това е важен въпрос. Как ще свържим тези различни възможности, възможностите за достъп, възможностите за намеса, възможностите за поверителност и възможността за намеса. Трети много важен въпрос е какво представлява това ново положение, тази нова ситуация, в която сме поставени. Това е свързано с цял комплекс от авторски права на автори, потребители и участници. И разбира се, един основен въпрос. Какво значи всъщност да представим идеи за уредба на тази идея. Ако говорим за натрупването на дигиталния капитализъм, за да е, си послужа с марксистската терминология, какви потребности поражда това? тук неизменно пониква въпроса дали е, трябва да въведем ново Министерство на истината, който, който сертифицира алгоритмите и дали това води до ограничаване на личните права. Това са въпроси, които трябва да си зададем и ние си ги задаваме и основните възражения е, тук се отнасят до характера на тази харта, но ние искаме този процес. Искаме обществото с неговите възможности да се заеме с тези въпроси и искаме да дадем тласък на един процес, така че нашето общество да си постави въпроса за собствената си политическа воля. Дали в процеса на дигиталната промяна искаме да се намесим в решаването на правата или просто да оставим процесите на, своя, на техния естествен ход и да се превърнем в техни зрители. Това, което искахме и искаме да инициираме с тази харта е да дадем тласък на един процес, който в крайна сметка ще доведе до политически изводи на, на предстоящи събития и развой. Това накратко е което мога да кажа за идеите за хартата. Благодаря. Благодаря много, професор Буде. Както вече бе посочено, наистина нашата комисия активно работи по този въпрос във връзка с цялостното наблюдение и по този начин наистина сега разисквайки и слушайки ви, можем да очертаем основните аспекти. Вероятно, мои колеги могат да зададат свои въпроси и да изкажат своето мнение. Пет има колеги желая думата, дали някой друг желая да вземе думата. Много ви моля. Обръщам се към вас. Минута-две изказвания. Алмайер, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Господин председател, господин Болде, благодаря на първо място за доклада и за усилията да започнем дискусия. Аз самата се отнасях доста критично към една харта за дигиталните права. Ние имаме харта за основните права, където трябва да намерят много от тези права в епохата на цифровизацията. Се налага да си зададем съвсем нови въпроси, за които не сме подозирали, че ще бъдат поставени пред нас. За мен мен е съвсем естествено да говорим за достоинство, свобода, и възможности. Всичко това е заложено в, основната, в хартата на основните права. Но аз също така се питам как да подхождаме към така наречените big data, големите данни. Аз оставам с впечатление, че останалия свят се радва, че не мислим по въпроса. Това им носи преимущества на пазара, в конкуренцията и така нататък. Налага се активна дискусия как можем ние в Европа да наложим своите ценности, а не само е, да бъдем в ръцете на онези, които разполагат с огромна, огромен обем, обем данни. Но има много европейски предприятия, малки, които не, не успяват да стигнат е, до определени позиции. Да си припомним опитите да се конкурира Фейсбук с ограниченията за предаване на данните. Фейсбук се наложи. Искам да чуя вашето мнение по въпроси. Прочетох пространна статия в Дършпигъл доколко е възможно манипулиране на мненията чрез социалните мрежи. Е, защото Фейсбук в това отношение има много, при... дава много примери да се променя нагласата към хората как се осъществява тази манипулация, как можем да се преборим с нея. Много ми е интересно да чуем мнението ви по въпроса. Може би може да отговоря по пети и след това вие ще ви дам думата, господа Заипол. Благодаря, господин председателю. Наистина ще подкрепя казаното от преждеговорившата колега, че и аз се затруднявам с основните дигитални права. Ние имаме основни права и във вашия текст е, намирам неща, за които аз бих казала. Естествено, че са защитени, основните права са защитени, без оглед на това дали аз разговарям с колегите си в офиса или в мрежата. Същото е, се отнася за неприкосновеността на жилището. За мен това включва забраната за някакви мини дронове, които да надзъртат през прозореца ми и да следят жилището ми. Мисля, че казаното от вас и от господин председателя Шулц е вярно. По-скоро трябва да помислим за новите предизвикателства на дигиталния свят и да уредим нещата по различен начин, за да гарантираме нашите основни ценности. И е, величините са съвсем, порядъка е съвсем различен в аналоговия свят. Дали един е, ученик е, е обект на лошо отношение в училищния двор или на улицата, е въпрос, който добива съвсем нови измере, измерение чрез Twitter и Фейсбук сте дава достъп на непознати хора и този мобинг развива собствена динамика и това никак не е хубаво. И тук трябва да помислим, не говоря за законотворчество и вашия опит да започнете дебат несъмнено е много ценен. Нуждаем се от обществен диалог за ново поведение и отношение към тези възможности. Е, каква е и нашата отговорност е въпроса. И накрая, е, неприкосновеността на личната сфера. Факта, че комбинацията от различни данни, които оставям навсякъде, като е, използвам различни дигитални медии, като пазарувам, като телефонирам, предлага на хората информация а, за мен, която кара хората да реагират по, според спрямо мен, по определен начин. И хората се замислят как трябва да помислим за защитата на личните данни. Във вашия текст вие също казвате, че правото на разпореждане с личните данни трябва да бъде гарантирано и че такива данни трябва да се събират в минимален обем и с конкретна цел. Времето ми изтича, но ще кажа, не зная дали се нуждаем от нова харта за основните права. Но несъмнено се нуждаем от широка дискусия не само за шансовете, но и за опасностите и злоупотребите, които трябва да уредим. Благодаря. Благодаря. Ян Обрехт. Благодаря много. Искам да посоча три неща, които в този процес са много важни. А също така, те са и част от елементите, които вече разисквахме в групата. Мисля, че това е едно предложение, което подлежи на разисквания задълбочени, за да можем да навлезем надълбоко в тази въпрос и във връзка с налагането, разбира се, спазване на съществуващите права в тази дигитална област, а също така да подготвим и нови, които да допълват основните права. Нужни са, може би, допълнителни обяснения във връзка с съществуващите основни права така че в крайна сметка рамката да бъде по-добре приложима към цифровата епоха. Освен това, наистина изключително важно е тази дискусия да се провежда в националните парламенти и в Европейския парламент. Това е една германска инициатива на фундацията, но мисля, че е много важно да се разпространи и развие тази дискусия и на други места в Европа. И изключително важно е това да се свърши. Разбира се, от нас до утре не можем да въведем промени в основните права или основните норми в, по отношение на цифровата реалност. Е, знаете, че понякога са необходими 3 до 5 години за подготовка на акт на конвенция, но е необходимо да отразим всички тези промени за да включим наистина основните дигитални права в цифровата ни ера. И това е необходимо за средата, в която живеем, цифровата среда. И освен това, мисля, че би било много важно тази инициатива да се развие, тъй като разполагаме вече с проект от текст, вече това ни дава възможност да говорим за едни възможни решения, за тези действително доста облакоподобни предизвикателства, пред които сме изправени, за да можем наистина да отговорим на модерното в нашия цифров свят. Благодаря. Председателя Барбара Спинели. Грация. Благодаря, председателю. Председателю Шулц, благодаря ви и благодаря и на професора. Много се радвам, че ни предложихте такава харта. Тя е нужна. Светът на интернет е общо благо. Той носи нови права, правото да бъдеш заличен, цифровия вододел и така нататък. Прочетох хартата, която предлагате и се опитах да я сравня с една сходна харта. Вероятно професорът е запознат с нея. Това е правата в интернет. Една декларация на италианския парламент от юли 2015 година. Сравнявайки двата текста на хартите, и наистина трябва да кажа, че вашата е много интересна, Искам да подчертая няколко момента, които може би ще е добре да включите в своята харта. В увода се говори за предизвикателства и заплахи. Аз бих говорила дори за големи възможности, които се отварят в тази сфера – и не бих подчертавала толкова много заплахите. Би ги изложила в последващия текст, т.е. какво трябва да се направи, ако има нарушаване на човешкото достоинство или злоупотреба със свободата на изразяване. Сега по членовете 3 и 15. Те са свързани с цифровия вододел. Ще подчертая социалните права, и колко е трудно да се адаптираш към цифровия свят, ако живееш в определени региони, например, които не са достатъчно добре развити, говоря за селските райони, или пък хора, които са на възраст, или пък лица, които имат проблем по какъвто и да е друг начин за свързване в интернет. Четвърти член, който е свързан с сигурността, Наистина е добре да се каже, че органите на реда и други органи не може да имат достъп до лични данни. Може да има изключения, разбира се, но те трябва да бъдат гарантирани по законодателен път, за да се спазят важни правни принципи. Искам също да добавя, че е възможно изключение само след аргументирано решение на съд. Това го взимам от италианската декларация, която цитирах. Тя е написана от професор Родота. Шести член и седми член, които са свързани с профилирането и алгоритмите. Наистина, Правилно е да се каже, че може да има такова профилиране, ако то почива върху законодателни актове. Но може да бъде и противопоставено. Тоест, че може да бъде успорено, извинете, от лицата, които са били подложени на такова профилиране по какъвто и да е друг принцип. Пети член – защита на данните – и суверенитет на данните. Фокусът тук е върху това, че е необходим консенсус а, и съгласие на ползвателя за ползване на данните от а, други. Това, което е записано в италианската декларация е нещо много важно. Този, е, това съгласие може да бъде оттеглено, поне така пише в нашия текст. Тоест няма постоянно съгласие. Може в определен момент е, лицето да оттегли съгласието си. И искам да цитирам един много интересен е, пасаж от италианския документ. Съгласието не съставлява правно основание за Извинете, Барбара, ако обичате да приключвате. Когато съществува дисбаланс между правомощията на лицата, които искат достъп до данните и лицето, за което става дума. Мога още да говоря. Благодаря. Барбара, Барбара, мисля, че трябва да проведете диалог с е, професор Буде, може би след е, нашето заседание. Благодаря много. И заповядайте, е, Джозеф Сайер. Благодаря, господин председателю. Е, мисля, че е, няма да сбъркам, ако кажа, че е важно и да че е, въпрос трябва да се обсъжда е, и извън парламента, което е същността на представителната демокрация. Хубаво е, че парламента участва в тази дискусия. Пледирам да отделим повече време за още по-активен диалог по тези въпроси приветствам е, всички тези действия, защото в наши заключения ние сме поставили този въпрос. Господин председателят знае, че бяха изказани важни позиции и е, че бе казано, че би било добра инициатива да обсъдим въпроса с всички европейски граждани в хартата на основните права. Разбира се, има, се съдържат права, които вече подлежат на актуализация, тъй като развитието продължава, но няма да се спирам на член 7, 8, 11 и така нататък. Няма нищо лошо ние като европейци да бъдем особено зорки и да потърсим начин да разгледаме нещата, защото това води и до по-неизгодна позиция в конкуренцията, ако ние винаги вървим след нашите американски приятели. Аз съм много приятно изненадан от пакета законодателни актове за защита на данните. В началото не, но нещата наистина тръгнаха в добра посока. Ние сме живеем вече в дигитална среда, това не е нищо ново и има алгоритми, които застрашават правата. Като си припомним е, колко неща ни се предлагат, е, опираме до свободата на избора. Не е това, което наричам аз пазарна економика, пазара предопределя моя избор и ако, или ако помислим за политическо развитие, при което аз попадам в един мехур, в един балон, без да имам досък досек с други реалности. За това трябва свободно да изразяваме мнения по въпроси, които налагат активна дискусия. Е, приветствам а, е, тази, този дебат. Радвам се, че Барбара Спинели така, изрази италианското мнение, защото не бива да превръщаме това в германски дебат. Това трябва да бъде европейска дискусия, за да включим, да привлечем всички наболели въпроси и да ги обсъдим тук в Европейския парламент. Благодаря за инициативата. Благодаря много. Действително, ние ще проведем един обстоен дебат по този въпрос. Както знаете, много активно работим по този въпрос. Е, ние изключително много работихме по този въпрос. Сега ще помоля професор Буде да отговори на някои ключови аспекти, не повече от 5 минути. Много ви моля, след което ще помолим и председателя Шуста обобщи. Заповядайте, професор Буде. Gerne... С удоволствие ще поставя акцент върху няколко въпроса. Госпожо Холмайер, това трябва да е документ на свободата, не на страха. Документ, който признава, е, трябва да го признаем, че това, което наричаме Big Data, съществува. Има възможност за използване на технически данни, данни по избор. Така е. Това поражда нови въпроси и които те не предполагат непременно регулация, а по-скоро е разбиране преди да стигнем до идеите за уредба. Така че темата е много важна. Тази нова правна материя да бъде изградена върху разбиране и тогава уредба. Второ, несъмнено е важно това не е и не бива да бъде е, германски, дори не европейски проблем. И аз много се радвам, че инициативите, които съществуват отдавна в държавите членки, са обединени в една европейска инициатива. И дори, ако помислим дори за смарт хоум, въпроса за неприкосновеността на личното е, излиза на преден план. Какво означава личното тук? И за това предполага друг вид въображение и е, като уредба, и като правен подход стигаме и до публичността дори. За младите днес всъщност общността означава общото лично. Обществеността и обществения характер не са само в медиите, в, общностния, в общностната сфера, но това е един вид споделено общо. Вие говорихте за тези мехури, тези структури е, на изграждане на групи от себе подобни в интернет, в мрежата, също поставя нови въпроси, ако щете, за класовата структура на обществото. И друг много важен въпрос. Е, въп, въп, вие споменахте за въпроса дали е, дали данните не представляват ново, нов вид стока и достояние. Това е изключително важен въпрос, който предполага изключително мащабен дебат. Е, Мартин, е, имате думата е, благодаря. Преди 22 години и половина започнах да работя в Европейския парламент именно в тази комисия. Е, като погледна как се развихат основните права през тези 22 години в съществуващите договори, в националните конституции, съм съгласен с вас, госпожо Зипел. Но преди 22 години не можех да си е, представя. Вие чудесно Цитирахте примерите с дроновете, с мобинга в мрежата. Тогава не можех да си го представя, но трябва да бъдем пределно наясно, че технологията техническия прогрес върви по-бързо, отколкото ние като законодатели можем да създадем е, защитни структури. Защо Европейския парламент? Е, ние е, познаваме италианската инициатива. Госпожо Спинели, благодаря, че я споменахте. Това е чудесна работа, но защо сме тук? ние Европа, като Европейски парламент е, сме тези, които ратифицираме международни договори. Овеще... Въпроса доколко овеществяването в хората, доколко големите данни и голямата търговия водят до това, да бъдат подценени личните права на хората, защото хората не знаят по какъв начин данните за тях ги превръщат в обект на економически интерес, а не обект на защита на правата от страна на държавата. Става обратното. Държавата не може да гарантира тези права, защото транснационалното глобалното развитие е толкова бързо, че защитните структури куцукат след тях. Така че една от големите опасности е, е тази, но когато когато а, ние създаваме законодателни актове или спираме законодателни актове за предаване на данни в банковата сфера, Причината е за това, че Европейския парламент е, не смята, че това така се гарантира личните права. Ние така спряхме споразумението с САЩ. Ние казахме, трябва да започне дебата за това къде можем да излезем от националната рамка. Да, тя не е достатъчна и това е дебата в Германия но това е само на сигнал, стартовия сигнал за един по-голям дебат. За това заставаме днес пред вас. Благодаря и за скептичните мнения, дали това е необходимо. Аз, госпожо Холмайер, споменах в началото, че не сме дошли тук а, а, с претенцията, че а, ще създадем някаква харта. Ние събрахме отделни личности с идеята да формулираме такава харта. Трябва да, опрочем да отбележа, че работата продължи близо година. Борили сме се за всяка дума. Е, всички участите, Хайнц Буде, колегите, като Саша Ново или други присъстващи тук, всички знаете, че, се, че, че сме отвоювали дума по дума и накрая си казахме, това е началото, не краят. За това и противоречието, включително и тезата, че може би това не е необходимо, е много предизвикателна. Накрая можем да стигнем до резултата, че съществуващите инструменти не са достатъчни. Аз лично не, не смятам, че са достатъчни. И все пак контрааргумента, напротив, достатъчни са стартират, дават ласък на процеса на един м, приобщаващ широк дебат. И за това съм благодарен на фундацията Дицайт. Ние искаме да привлечем не само политици, но и широката общественост, да я поканим за участие в дебата. Защото това е дебат за парламента, но не само за парламента, а в цялото общество. И накрая, господин председателю, колегата Вайденхойзър каза, това изисква време. Да, така е. Днес ви представяме чисто официално, формално хартата с молба да й отделите време. Но искам да кажа още нещо. Тук има много колеги, които по време на моя председателски мандат от сутрин до вечер е, ме гонеха с упрека, че не съм бил достатъчно е, внимателен към защитата на личните данни. Поне един от тези колеги днес взе думата. И затова бях малко изненадан. Сега аз не съм папата на, защитите, на защитата на личните данни тук. Напротив, някои колеги твърдяха, че съм много социал-демократически настроен, е, че съм недостатъчно точен, недостатъчно стриктен, недостатъчно строг. Благодаря ви. През последните години Именно при ратифицирането на споразумения те ми отвориха очите и го признавам. Отворихме отвориха ми очите за това колко сме изостанали за, при защитата на личните права в е, е, ерата на цифровизацията. И когато дигиталното прониква навсякъде, вече не правим разлика между дигитален, дигитално и аналогово. Е, нуждаем се от нова дефиниция, ново определение, определение и на начина защита на правата. За това ви благодаря за това е, и вие ме мотивирахте да се включа в този дебат. И накрая, господин председател, връщайте се към казаното от колегата и една молба. В Германия това е инициатива обс... Е, широко обсъждана, но много ми се иска във вашата комисия работата по този въпрос да продължи в европейски мащаб. Благодаря. Много благодаря, Мартин. Благодаря, професор Буде. Наистина е изключително важно е да се разшири инициативата. Координаторите посочиха именно това и за това всъщност и поканихме. Инициативата ще се разшири, ще се обогати с работата на нашата комисия. Надявам се, че наистина, както и вие, Мартин, като е, е, един вид е, координатор на всички тези въпроси, ще проверите, ще проявите още по-голям интерес към цифровите защитавате дигиталните права в рамките на вашето председателство. Благодаря много, че е, представихте вашата работа. Благодаря, господин професор. Колеги, можем да продължим нататък с следващата точка от дневния ред. Малко изоставаме от програмата. Пета точка. Поне веднъж годината колегите знаят, че ние получаваме доклад от страна на комисията и генералният директор Матиас Риоте ще ни запознае с положението сега на нещата. Както вече казах, ежегодно получаваме доклад от комисията – по конкретни споразумения за реадмисия. Ето сега дойде времето отново за подобен доклад. Два доклада всъщност работата във връзка с а, съвместните комитети по реадмисия и а, въпроса съвместен път напред по въпросите миграцията между Афганистан и ЕСА. Генералният директор Матиас Рюте ще ни запознае с е, доклада. Вие знаете, че комисията редовно информира парламента за тези споразумения и на всеки 6 месеца се докладва пред парламента относно изпълнението на тези споразумения с особен акцент върху е, съвместния проект, комитетите за съвместни за реадмисия и прилагането на споразуменията. 14 ноември е, координаторите по Либе взеха решение да се включи в програмата на Комисията граждански въпроси и а, аспект във връзка с а, съвместния път напред по въпросите миграция Афганист, към, между Афганистан и Европейския съюз. И така сега ще ви дам думата, за да направите своето експозе, след което ще продължим дебата. Заповядайте, господин директор. Благодаря, господин председател. Клод, благодаря, уважаеми госпожи и господа. След а, наистина страстния дебат, който бе проведен по цифровата програма и дневен ред. Опасявам се, че аз по-скоро ще докладвам пред вас, стила ми ще бъде докладващ и както когато точно вие съобщихте, има конкретно задължение, което сме поели пред вас на 6 месеца да докладваме относно спогодбите за обратно връщане. И миналия път, когато бях пред вас, това беше през месец февруари, и ето отново дойде време да докладвам по тази тема. Позволете най-напред да кажа няколко думи в най-общ план. Връщането на незаконните мигранти е неделима част от устойчиво управление на миграцията – и действително незаконните мигранти по-малко вероятно ще загубят е, спестяванията на своите семейства, на общността си, да рискуват живота си в рискови начинания и пътуване, ако системно се връщат в техните държави по происход. Знаете данните днес – 40% само от всички решения за връщане са ефективно въведени в изпълнение и повечето от отхвърлените бежанци да получат статут успяват да остават в Европейския съюз, понякога в много рискови, опасни условия, което означава, че Наистина трябва да водим много задълбочен дебат, трафика на хора, съвременните форми на робство и проче. И що се отнася до политиката за обратно връщане? Има многобройни препятствия пред нея. Първо, може би сме изправени пред хипотези, когато нормативната уредба, създадена, за да може да се отдаде международна закрила, е, се подлага на злоупотреба. Имаме някои правни разпоредби и също така административна практика в държавите членки, що се отнася до системите за предоставяне обежище и връщане. Има процеси, които се забавят. Забавят се процеса на връщането, а също така и липсва координация в някои случаи между органите държави членки, които отговарят по въпросите за миграцията, липсва капацитет за а, органите работещи в областта предоставяне на обежище, а, също така намален капацитет а, за центровете за приемане или задържане. А, това е, ако погледнем как стоят нещата в Европейския съюз. Друга голяма пречка е, че на практика връщането на, докум... на мигранти без документи. Знаете, че много често се случват подобни а, аспекти. Не случайно са загубени тези документи. Те са или нарочно унищожени, или за загубени лични документи и е, незаконни мигранти знаете, че отказват да си сътрудничат и тогава е нужно пълното съдействие от страна на държавата по происход, по отношение идентифициране и издаване на пътни документи за тези лица. Това изисква бърза форма на сътрудничество, гладко сътрудничество, с консулствата, разбира се, но и с националните органи на третите страни. Позволете да ви дам няколко примера относно това, къде се сблъскваме с затруднения по отношение на липсата на сътрудничество. Международното обичайно право, знаете, че има задължение за всяка една страна да даде възможност за гражданите на тези страни да се върнат държавата по происход. Но може да сме изправени пред конкретни случаи, когато има отказ за издаване на пътни документи или пък когато а, се злоупотребява с времето и за издаването на тези документи, много късно се издават, когато вече не са известни а, тези лица на а, органите в Европейския съюз. Има държави, които отказват връщането през конкретно определени полети на подобни лица някои също искат да се връщат лицата само от националните превозвачи. Има консулства, които до известна степен правят конкретни съвети и консултации във връзка с удължаване на престоя на лицето в Европейския съюз и именно поради това ние се опитваме да разработим в хода на преговорите с трети страни на подходящ баланс относно положителното и отрицателното, за да можем да постигнем равновесие. Работим също така и с помощта на дипломатическата служба, както и с органите от третите страни, за да можем да изградим рамка за сътрудничество. 2016 година ние вече имаме по-координирана и по-систематична практика за изграждане на нашия подход – за да можем да използваме общият възможност за оказване на въздействие от страна на Европейския съюз във връзка в провеждането на външната и вътрешната политика на съюза. Позволете съвсем категорично ясно да заявя пред вас, когато и аз се чувам да казвам всичко това, си казвам, добре, де този човек, дето говори в момента, някакси и сърце няма. Ние тук говорим за хора, които са преминали през процеса, които са получили отказ на международна закрила, преминали са през всички правни процедури на национално ниво и подлежат на връщане, на решение за връщане. Мисля, че през цялото време трябва да сме наясно, че става въпрос за подобни хипотези, защото в противен случай е, става объркване между търсещи убежище и незаконни мигранти от друга страна. Така че подхода, който тази година сме си разработили, даде известни положителни конкретни резултати. Заедно с партньорските държави успешно работим с, по въпросите контрабанда на хора, трафик на хора и честно казано пред вас, що се отнася до точните данни, ние все още сме около 40%, така както това бяха данните и през предишните години. Така че няма много конкретен ефект е, измерим от нашите политики. Ето за това реадмисията се превръща в ключов приоритет във всички наши взаимоотношения с партньорните ни държави. И искам да подчертая, че тук не става толкова въпрос за подписване на самото споразумение за реадмисия, а за а, подобряване на сътрудничеството в много конкретен план, което много често е най-важното от нашата работа. Това са общите думи, господин председател, който исках да отправя, за да мога да задам контекста на нашия доклад по тези сподготби за реадмисия. Наистина тук има 17 споразумения и няма да мога да говоря по тях, иначе ще трябва до, по нощ да говоря, но нека започна с Турция най-напред. Сътрудничеството с Турция относно връщане и редмисия, това беше изключително разработено, оптимизирано с погодба на 18 март с декларацията на Турция. Основна цел – да се наруши модела на контрабандистите, що се отнася до експлуатацията на мигрантите и търсищите убежище, да се намалят пресичанията на граждани на, на границите Турция-Гърция, за да се намали също така и хуманитарната трагедия относно загиналите в а, а, морето при преминаването. Искам само да ви кажа, че от тази декларация, за съжаление, има 63 жертви в Егейско море. Също времено. 2015 година бяха над 490 жертвите, опитвали се да пресекат територията между Турция и и гръцките острови по море. В среда се подготви доклад, четвъртия доклад, който се описва напредъка във връзка с декларацията ЕС Турция и се разглеждат всичките ангажименти, изброени в тази декларация. Що се отнася нередовната незаконна миграция от островите и към островите, Турция прояви добро сътрудничество, въпреки затрудненията през лятото, след опита за преврат в страната. 1187 са върнанитите лица по споразумението, двустранното, схема 1 към 1. Е, също така бяха презаселени и сирийци. Около 200, очакваме още 230 да бъдат презаселени до края на годината. Вярно е, че броя на тези върнати от островите е бавен, именно поради изключително пространното време за регистриране. Отвоени са експертите, които работят на островите. Допълнително експерти ще бъдат също така включени до края на годината. Позволете освен това ще ви е, е, кажа няколко думи във връзка с подготбата за реадмисия с Турция, във връзка с е, разискванията освобождаване на визовия режим. Имаше напредък, който бе постигнат относно изпълнението на спогодбата за реадмисия 2016 година ме две комисии, които проведоха своите експертни заседания с представители на комисията и представители на държавите членки за, съвместно с турските органи, където разисквахме най-подробно пречките за ефективното изпълнение на споразумението. Реадмисията или задължението за реадмисия на граждани на Турция със съответните разпоредби, те са в сила от 2014 година насам, сам, а, броят е относително бавно намалява под 376, половината от които искания са прияти от Турция. По-малко от една трета от турските граждани всъщност е, са върнати. И това са данни от 2016 година година и ще бъдат включени съответно в въпросния доклад за обстановката по настоящем. Все още срещаме известни затруднения, що се отнася сътрудничеството с консулствата, но като цяло сътрудничеството се е подобрило. Турция не изпълнява по настоящем разпоредбите за граждани трети страни изказа съгласие да се предвижи този въпрос предишните разисквания, които водихме със страната относно освобождаване от визов режим в преговорите, но окончателното решаване в юридическа гледна точка, поне това е тълкуването на Турция относно предвижването на тази позиция по спогодбата за редмиция, приложено към трети страни граждани, по-настоящем се обвързва много ясно от Турция, от страна на Турция, с искането за освобождаване от визи и целият процес. Поддържаме конструктивния диалог с Турция, но ви уверявам, това се извършва от комисар Аврамополи с неговия екип и от страна на комисията освобождаването процеса за освобождаване от визи ще се предложи само тогава, когато всички показатели са ясно изпълнени. И сега, що се отнася до Турция, един елемент, който е много важен във връзка с България. Турция по двустранна спогодба с България с цел намиране на конкретни решения с България, но същевременно мога да кажа, че тези договорености все още не са стигнали, не, не са довели до удовлетворителни резултати. Толкова за Турция. По Пакистан. Пакистан е, е основен играч според нас, що се отнася до реадмисията. Ще цитирам конкретни данни. 2015 година имаше драстично увеличение на пакистанци, пристигащи в Европейския съюз. 1000% увеличение, 43 000 от януари до август. Имаше още 8 000 пакистански бежанци, които преминаха през нашите граници. Споразумението за реадмисия с Пакистан е от 2010 година. То ни помогна през 2014 година да върнем повече лица с 52% повече, но темпът до края на 2015 година спадна отново на 36%. Имаше много отрицателни изказвания на вътрешния министр на Пакистан и затова и комисар Евромополос беше в Пакистан. Имаше две заседания на комитети за реадмисия през февруари и през юли. Сега мога да кажа, че политическите пречки пред прилагането на споразумението са премахнати, но общата картина никак не е розова. Някои държави членки твърдят, че има добро сътрудничество, други казват, че има подобрено сътрудничество, трети пък се оплакват от постоянни практически пречки. Последните няколко месеца имахме добър опит с съвместни операции за връщане с Frontex и с участие на различни държави членки. От друга страна, Имахме и много случаи, в които държавите членки са подавали искания за реадмисия и не са получавали никакъв отговор от Пакистан. Опитваме се да има повече предвидимост в отношенията с Пакистан. Този въпрос ще бъде повдигнат на заседанието на следващия съвместен комитет който ще заседава през януари в Брюксел. Третата голяма група е източното партньорство, и Русия и Западните Балкани. Прилагането на споразуменията с тези страни е удовлетворително. Дори много удовлетворително. Имаме висок темп на връщане, 81% към Украина, 76% към Молдова, 67% към Русия. 16-я съвместен комитет с Русия се проведе през юли тази година и той потвърди доброто прилагане на споразумението за реадмисия. Започнахме също да обсъждаме използването на електронните медии за подаване на заявки за реадмисия към руските власти ще започна един пилотен проект с виоконферентна връзка между три държави членки. Сътрудничеството е добро. Има обаче някои политически елементи тук, които от време на време се появяват, като например паспорти, издадени в Крим, което показва, че не са винаги лесни отношенията ни. Що се отнася до Грузия? Имаме ефикасно сътрудничество или електронна платформа сме създали за обмен на информация. Тя се прилага от ИОМ, Международната организация по миграция. Тя е модел за управление на отделните случаи по реадмисия. Армения и Азербайджан. Сега може по-добре да се работи там, но мисля, че нещата вървят в положителна посока. Азербайджан като че ли по-добре се справя. Прилагането на погодбата с страните от Западните Балкани също удовлетворително. 42% е нивото на връщане, 87% за Албания и така нататък. Не на последно място сега. Кап Верде или Кабо Верде. Това е единствената африканска страна, при която имаме такова споразумение. Председателю, знам, че искате да ме прекъснете, за да спра. До тук няма да говоря за преговорите, които такът в момента за такива спогодби. Започнахме преговори с четири държави, само ще кажа. Марокко, Беларус, Тунис и Нигерия. В момента такът преговорите. Някои такът от време. И вие го знаете много добре в вашата комисия. И три, които още не са започнали по различни причини. Йордания, Алжир и Китай. Това беше най-общо, що се отнася до споразуменията за реадмисия и сега евентуално въпроси и след това с удоволствие ще ви обясня повече. И ще говоря за Афганистан. Благодаря. Имаме депутати, които имат много опит в тази сфера, ще имат конкретни въпроси. До 16.45 можем да обсъждаме тази тема. Веднъж годишно имаме такава възможност да коментираме сериозно въпросите за реадмисия. Ще ви помоля по две минути и ако може направо към сърцевината на проблема, за да може да получим отговор. И след това в 16.45 ще дойде министъра, така че по реда, по който сте поискали думата. Госпожа Зипел е първа и не повече от две минути. Thank you very much. Благодаря, господин председателю. Ще започна с някои въпроси. Първият ми въпрос е следният. Може ли отново да ни кажете, защо парламентът не участва при създаването на тези спогодби за реадмисия? На второ място, защо тези спогодби не се наричат по този начин спогодба за реадмисия? Например, сделката с Турция и съвместния път напред като инициатива звучи чудесно като име, но това е споразумение за реадмисия. Трети въпрос. Когато говорите за реадмисия, може ли да кажете дали става дума за гражданите на съответната държава или също за граждани на трети страни? И ако говорим за последното, защо трети страни, които са бедни, приемат граждани на други страни, а ние не можем. След това общ подход към реадмисията. Казахте, че имате трудности, но за да има общ подход в тази сфера, не трябва ли първо да имаме общ подход към това, дали някой ще получи статут беженец или не, тъй като бройките са различни в отделните държави членки. Последен въпрос. Дори и някой да не получи такъв статут, може да има хуманитарни причини, за да бъде допуснат той да остане в Съюза. Имаме ли общ подход или не в тази посока? И какво означава това за реадмисията? Последен въпрос. Китай. Колко бежанци имаме от Китай? Госпожа Холмайер. Е, благодаря. Е, благодаря на първо място за доклада, който бе много изчерпателен и подробен. Постоянно сме конфронтирани с дискусията какво е, става при връщането на хора в Пакистан, където условията са близки до война. Въобще е много трудно. Същото и за Афганистан. Е, как подхождате към тези ситуации? Какви мерки, така да се каже, се вземат за да се постигне чове, да се гарантира едно човешко връщане. Второ, до каква степен държавите, в които връщате хора, наистина са готови да сътрудничат с Европейската комисия и с нас и да подхождат съвсем целенасочено? И трето, не би ли било по-добре и също необходимо да се осъществяват програми за реинтеграция по линия на помощта за развитие? тези програми да бъдат по-тясно обвързани с връщането, така че населените места, откъдето идват хората, които нямат право на убежище, да бъдат подкрепени и подпомогнати. Благодаря. Когато дойде министрът 16.45, ще трябва да започнем да говорим с него. След това имаме гласуване и след това всички ще си тръгнат. За това ще Дам възможност на всички да зададат въпроси, но може да няма отговор за пълни отговори. Ще ги получим писменно. Господин Ротем пак ще бъде поканен, за да отговори на въпросите. Знам, че не ви харесва това, но няма какво да направя. Um, Моля ви по минута на човек. Госпожа Гион. En fait, euh, j'avais plutôt une question pour... Всъщност е, искам да е, попитам по-специално за споразумението е, с Афганистан. Разбирам, че въпросът е сложен, но необходимо това е едно споразумение за връщане на хора. Чувам, че има 80 хиляди хиляди афган... афганистанци, които са в Европа и в навечерието на конференцията на донорите, на, донорите за Афганистан, която мина отдавна, бяха върнати част от нея. Но крайно неудовлетворително е, че пар... парламента е напълно заобиколен при... и подминат при постигнато на тези съгласия решения. Как може наистина да се постигне решение по тези много-много важни въпроси? Ето това е пример колко е важна, за това колко важна е ролята на парламента. Госпожа Викстрям. Thank you very much and thank... Благодаря. Благодаря, господин Ръте, за това, че сте тук. Споменахте споразумението за реадмисия, за което сме се събрали, но споменахте и други въпроси, като например сделката с Турция. Хубаво е, че казвахте, че всички заложени цели трябва да бъдат постигнати преди да има либерализиране на визите. Хубаво е да се чуе такова нещо но затварянето на Егейско море, което вие нарекахте успех, са само 43 жертви тази година, в сравнение с а, много по-голяма бройка миналата година, ми се струва цинично като изказване. Не мислите ли, че е цинично, след като тази година надминаваме всички рекордни бройки? Годината не е свършила над 6000 жертви в Средиземно море. Егейско море е затворено, да, но сега те идват от Либия или Тунис. Или от Северна Африка като цяло. Господин Рътте казвах, че Средиземно море се превръща в гробище. Спрях да го казвам, вече е гробище. Огромно. За Турция накрая. Споменахте го, но пак да кажа. Колко бежанци с турско гражданство очаквате в Европа? Мислили ли сте по този въпрос? В Швеция има един мозъчен тръст, който каза, ще има кораби, може би, които ще пристигат пълни с турски политици, журналисти, активисти или няма да има, или активисти в сферата на ЛГБТИ. Какво ще се случи, ако това стане? Благодаря, госпожа Бьорк. Ja, jag måste säga att eh, jag är ganska främmande för den ansats. Трябва да кажа, че не разбирам подходът ви. Постоянно говорите за легитимността на Европейския съюз, сферата на предоставянето на убежище се измерва с върнатите лица – това само твърдение, Какво, е, какво ще ни посочите като доказателство за това, че легитимността на ЕС е, се крие в отличното връщане? Мисля, че се съсредоточаваме върху погрешния елемент и вървим по погрешния път. Трябва да инвестираме в е, по-добро приемане на бежанците. Съгласна съм с е, преждеговорившите, че вече има бежанци от Турция с турски паспорт. Имаме ли споразумение за реадмисия с Турция? Какво се случва с лицата, които връщаме или ще върнем? Афганистан отхвърли такова споразумение, което беше едно добро решение, Какво се случва с лицата, които не са третирани хуманно, когато напускат територията на Европейския съюз. Има хора, които починаха. А какво ще направим с недекларирания труд е, и не само, и деца и така нататък? Какво въздействие ще има всичко това върху нерегистрираните? Благодаря, председателю, господин, господин Роте. Мислех цяла реч да държа, но нямам време и затова само ще кажа, че Екаре подкрепя съвместния път напред с Афганистан, както и всички усилия за сключване на споразумение за реадмисия с трети страни. Имам един въпрос. Какво правим с Сомалия? Сомалийците са една от най-големите групи на мигранти по хуманитарни причини. Имали планирани преговори с правителството на Сомалия за реадмисия на сомалийци. Госпожа Вържия. Благодаря, господин председателю. Е, с голямо внимание и слушах господин Роте. Казвате, че имате сърце, не се съмнявам, но не за това говорим. Въпросът е как въпросът на правата в Европейския съюз се зачита и спасява. Е, по въпроса реадмисият е, е въпроса колко души напускат Европейския съюз, но въпросът е в какви условия на правата отивате. Казвате, че е, ни уверявате, че всички е, те се връщат след като са изчерпани всички средства. Как успявате след като от процедурите в отделни държави членки са изключително различни? Същото е и с правото на обежище връщането в страната на происход въз основа на анализа на дървата членка. Това означава, че правата му не са зачетени напълно. Ето аз съм е, французойка, очакваме нашия вътрешен министр, но неодавна един суданец бе експулсиран от Франция, без да са използвани всички процесуални възможности за решаване на въпроса. И това не е единичен случай. Аз не оставам с впечатление, че това се прави, дори да имате сърце. Госпожа Сарджантини. Преди да задам въпроса си, искам да разбера. Имахме две теми. Първата беше за прилагането на споразумението за реадмисия и следващата точка беше съвместния път напред. Заедно ли ги обсъждаме или не, тъй като чувам, че колегите питат за Афганистан. I mean, Наложи се едновременно. Ами тогава няма представяне от генералния директор за съвместния път напред. И ние като координатори поискахме това да бъде отделна тема. Аз предпочитам да бъде а, забавена тази тема, вместо да ги съберем на едно място. А, да казва, това не е спораз... Комисията казва, това не е споразумение за реадмисия. Аз искам ясно да бъде казано. Добре, няма да има време и това, което ще направя, не знам дали ще ви хареса идеята, до 16.45 можем да говорим, не може да прехвърлим този час. Защо? Защото министъра трябва да дойде, не можем по логистични причини да го забавяме, не по други причини. След това ще гласуваме, не може да се отлага гласуването и след това всички ще си тръгнете. Несправедливо е и към вас, и към господин Ръте да пришпорваме нещата. Нека да изслушаме въпросите по Афганистан също, както каза госпожа Гион, възниква... И аз чак да повдигна този въпрос. А, въпроса за естеството на това споразумение. Исках да се обърна и към правната служба. А, това, което ще предложа е следното. Всеки по минута и половина да зададе своите въпроси. Говорих с секретарията. След това ще поканим отново господин Роте. Извинявам му се, че нещата протичат така, за още една сесия. Ще получим и писмени отговори, за да има информация за срещата. Това е моето предложение. Афганистан. Значи ще има конкретна тема Афганистан. Да, ще има представяне. Сега просто събираме въпросите, за да може поне тези 45 минути да сме ги запълнили. Още 4 петима колеги са се записали. Моля ви, по минута и половина първа сте вие и свършваме с госпожа Спинели. Тогава ще стане 16.45 и след това 16.45 ще последва срещата с министра. Благодаря. За Афганистан ще кажа едно. то е следното. Европейският парламент има право да говори за споразумение за реадмисия. Ако комисията, съвета, държавите членки смятат, че това не е официална спогодба за реадмисия, ние няма какво да разглеждаме. Това трябва да доведе до отделен дебат в тази комисия, така че оставям нещата тук за момента. Кратък въпрос към другото споразумение за реадмисия. Господин Ройте говори за сделката с Турция. По-рано днес след обяд имахме една среща, неформална, за така наречените hotspot. Един от вашите колеги от Генерална дирекция вътрешни работи каза, че Турция тълкува много конкретно тази сделка, а тя е онези, които не са на гръцките острови, не могат да бъдат върнати в Турция. На принципа един за един. Така ли тълкувате и вие тази сделка? и записано ли е това някъде, тъй като а, а, според мен аз постоянно следа сделката с Турция, това е чисто нова информация, но от друга страна ми обяснява защо не иска никой да премества бежанците от островите на континента. Ще направя предложение накрая. Госпожа Албиол. Благодаря. Доста опасно е това, което каза генералният директор в началото, що се отнася до беженци и мигранти. Беженецът е някой, който попада под силата на Женевската конвенция. Това не означава, че мигрант може да бъде изхвърлен или изгонен. Може да има економически мигранти или други, Говорихте също за депортирането като един от начините за преодоляване на проблемите с мафиите и каналджиите. Ако искате да се сложи край на последните, имате нужда от някаква правна уредба в Европа, за да сложите край на мафиите, а не с депортиране. Що се отнася до споразумението с Турция, не казахте, че има проблеми. Може би има по-малко жертви в Егейско море, но има много такива по либийския маршрут и изобщо в Средиземно море, тъй като част от споразумението между нас и Турция изпраща тези хора по по-опасни пътища. И за това води до а, повече жертви. Ще ще да е по-добре да има законен път за влизане в Европа, но вие не искате да го направите, тъй като Смъртта е част от миграционната ви политика. Така искате да обезкуражите мигрантите. След това депортиране в Афганистан, в Пакистан, да се връщат хора на места, където падат бомби. Афганистан, страна пълна с насилие. И вие се опитвате да кажете, че Афганистан е безопасна страна, искате да връщате хора там. Какво е това? Благодаря на Гомеш. Господин Роте, съгласна съм с председателя и колегите, които не разбират защо комисията и съвета прескочиха парламента, що се отнася до спогодбата за редмисия или както искате я наричайте. Исках да ви запитам следното. Сделката с Турция води до резултати, защото разрушава бизнеса на каналджиите. Не е така. Бях на границата между Гърция и Македония преди 15 дни. Каналджиите са си там, всички го казват. Има такива и в България. Изкарват повече пари, защото цените са се качили, пътищата са по-опасни. сравнихте Егейско море и отдавилите се там с 2016 година. Но това, което съществуваше миналата година, не съществува тази. Трябваше да го сравните с случилото се в Средиземноморието. Над 4000 се отдавиха и а, мнозина от тях бяха тръгнали към Егейско море, но не минаха оттам, тъй като го затворихте. За защитата на хората сега може ли комисията да ми обясни? с страна като моята, Португалия, която иска да приеме язиди. Когато говорим за язидите, казваме, че те са жертва на геноцид и след това отиваме в Гърция и ги виждаме в ужасни условия. Много нерегистрирани и нито един от тях не бива изпратен в Португалия. Какво правите за защитата на хората? Европол говори за над 10 000 деца, които са изчезнали, непридружени, непълнолетни. На кого ги даваме? На терористите ли? Май това правим, тъй като не обръщаме внимание на ужасяващите условия тук. Ние оставяме всички беженци, които са стигнали на наша почва, в ръцете на терористите и на мафиите. Благодаря. Благодаря. Смятам, че трябва да започнем да говорим за спогодби за връщане. Какви хора връщаме? Те са търсещи убежище, които са получили отказ веднъж или два пъти за убежище. Те нямат статут бежанци. А затова имаме такива споразумения. И сега за Турция Търция връща повече, отколкото приема. Говорим за замразяване на споразумението, но какво ще се случи тогава? Добре е, че има споразумение за реадмисия. Въпросът за Афганистан. Имахме подписано споразумение за реадмисия с Афганистан. над 40 000 търсещи убежища от Афганистан са в Швеция. Сега те казват, няма да има реадмисия какво е споразумението между ЕС и Афганистан. Доста е странно. Госпожа Спинели. Грация, президенте. е, е Благодаря. Искам да спомена какво ме безпокои. Имам цял списък с въпроси. Първият свързан с споразумение за помощ за развитието, с поставено условие за управление на беженските потоци. Тази връзка създава проблеми с разбирането. Какво означава, когато говорите за добро сътрудничество или удовлетворяващи резултати? На второ място, изключването на Европейския съюз от преговорите и стигането до спогодби. Не само Европейския съюз е изключен, тъй като споразуменията започвате да ги наричате декларации и какво ли още не, а не спогодби. Националните парламенти също са игнорирани. Споразумението между Судан и Европейския съюз е едно споразумение, което мина при закрити врата, напълно тайни, и италианския парламент не можа нищо да каже по въпроса. Още един въпрос, едно безпокойство – което искам да изразя и чакам отговор, е нон-пейпера от е, март месец. Приключвам, да, приключвам. На комисията. Там се посочват сигурните зони в Афганистан. И се говори за стабилизиране на Афганистан. Аз лично не вярвам, че има стабилизация в Афганистан. Не вярвам, че има някаква, каквато и да е сигурност в Афганистан и че това е сигурна страна. Талибаните и Ислямска държава са окупирали огромна част от страната от 2001 година. Афганистанците са на второ място като бройка след сирийците. И защо ги връщаме в една несигурна страна? Благодаря и се извинявам Okay. Um, Няма проблем. Извинявам се на всички колеги, които трябваше да се лишат от изказване, но аз, както казах, имам предложение, включително и към нашия гост, господин Руте. Първо, Радвам се, че имахме възможност да поговорим по този въпрос. Явно недостатъчно. Темата е изключително сложна и затова аз предлагам нека темата за Афганистан бъде включена отново като отделна точка. Отново ще поканим господин Руте. Ще обсъдя този въпрос след нашето заседание за втора среща с господин Руте по съвместния път. А, ви слушахме въпросите по първата част от въпроса е, и ще получим е, писмени отговори. Мисля, че наистина си заслужава да отделим повече време в отговор на въпросите на 12-те колеги, които взеха думата. Госпожа Геом, госпожа Саргентин и други поставиха въпроса за споразумението с Афганистан. Предлагам да помолим правната служба да разгледа споразумението бъдещето, да видим каква е нашата официална роля и мисля, че трябва да свършим, да направим бързо това, но аз се надявам, че господин Руте ще прояви разбиране. Оставам с това впечатление да се върне за среща с нас по втората част, така че да гарантираме провеждането в максимално кратък срок на дебата за Афганистан. С господин Руте е, тук що ми казва, че господин министъра чака Uh, така че ще помоля господин Руте за кратко обобщение. Колеги, съгласни ли сте с моето предложение? Чухте ли го изобщо? Чухте го. И сте съгласни. Е, добре, ако не сте съгласни, добре, неохотно ли се съгласявате? Добре. Е, ще обсъдим въпроса с е, господин Руте, но ако искате сега няколко заключителни думи, имате тази възможност. Няколко общи думи и с радост ще се върна за нова дискусия, подробна дискусия по въпроса. Преди всичко, ние всички сме съгласни, че се нуждаем от общ холистичен подход към миграцията. Аз днес говорих отново за реадмисията, защото това е един от стожерите и се, не смятам, е, че трябва да ми се сърдите, че не, сме, не спре, се спрях на всички тези въпроси е, не се сърдете и на комисията. Няма смисъл да скачаме от тема на тема. Второ, що се отнася до мен самия, за това, че е, подценявам и не споменавам загиналите в Средиземноморието. Вярвайте ми, е, не, не обръщаме гръб на това, това, което става там е ужасяващо, но едновременно с това трябва да сме наясно, че потоците от хора, които идват към Централното Средиземноморие като националности са съвършенно различни е, от потоците през Егейско море. Така че аз не ги сравнявам изобщо. Мисля, че поредица други въпроси, да, ще трябва да си поговорим много по-подробно. Ще ви дам данните за Китай, за Сомалия, ще разгледаме всички компоненти. За сега ще спра до тук. С радост ще се върна да говорим и за комисия, политиката по реадмисия в цялост и специално за Афганистан. Благодаря председателя. Благодаря благодаря. Ще включим възможно най-бързо темата за Афганистан в нашия дневен ред в най-близко време. Така че, колеги, сега обявявам кратка техническа пауза, за да посрещнем госта за следващата точка. You, Благодаря, колеги. Сега пристъпваме към точка 7. Размяна с мнение с Бернар Казнев, министър на вътрешните работи на Франция. Зарадвам се да го приветствам в нашата комисия. Знаете, че господин Казнев има особено тесни връзки с нашата комисия по време на преговорите за регистрационните данни на пътниците ПНР той дойде за среща с координаторите. Това бе много трудно заседание. Споменавам го, защото той е сред министрите, които неизменно работи тясно с Европейския парламент по доста сложни противореч... бъдещи противоречия теми. В момента е наистина много важен в това отношение и за това много се радвам да му кажа добре е дошъл. Темата, по която ще говорим днес е, се отнася до редица въпроси и е, под съответния контекст. Е, става дума за директивата за борба с тероризма, кодекса за границите, разбира се, положението в Кале, което бе обсъждано на нарочно заседание и така нататък. Доста нелесни въпроси, господин министр, но ние обсъждахме всички тези въпроси в нашата комисия и сметнахме, че е уместно да проведем обсъждане с вас. Знае, че вие имате тесни контакти с отделни членове на нашата комисия, за което също благодаря. Благодаря, че дойдохте. Като като начало ви предлагам в рамките на 15 минути да направите своето изложение, след което ще да, да ви бъдат зададени въпроси. И благодаря ви, че сте, че сте сред нас и ви давам думата. Господин председателю на комисията, госпожо заместник председател на Европейския парламент, госпо, господа и дами членове на комисията Либе, преди всичко искам искрено да благодаря за това, че отделихте време за мен в вашата комисия и да се възползвам от възможност да взема отношение по нея, пред която за, нееднократно заставах. Първо по повод трагичните събития във френската столица през 2015 година. Вие проявихте гостоприемство да ме изслушате тогава. Въпроса отдавна се обсъжда. Въпроса за ПНР наистина бе въпрос, който бе обсъждан с вас. Граничния контрол и отново имам възможност да застана пред вас по тези въпроси днес. Първо, благодаря благодаря на целия Европейски парламент и на вашата комисия за проявената солидарност към нашата комисия, която понесе тежки удари от атентатите, от през, яну, през януари 2016, 15, но след това и през 2016 година. Трагедията от Низ, както и убийството на двама полица, и след това на един свещеник, както и на редица други е, лица, об, общо 900 души, които също пострадаха в резултат на терористични терористичните атаки е, това са наистина трагични събития. Е, е, благодарим за подкрепата и едновременно с това благодарим е, на Европейския парламент, който по повод обсъждането на тези въпроси в тристранните в тристранния формат Европейския парламент постави този въпрос като спешен. Едновременно с това е, трябва да се изправим пред криза на тероризма, криза с миграцията, с редица важни въпроси, където става дума за хиляди е, мигранти на територията на Европейския съюз, които бягат от преследване, насилие, от е, мизерията и трудния живот. Това са все пак два отделни проблема, е, тероризма и миграцията. Те понякога са свързани поради е, политическите цели, които ем, така или иначе ги свързват, но все пак трябва да бъдем много внимателно, внимателни, е, обвързвайки граничния контрол с условията за безопасност и сигурно, така че да отделим дължи, отдадем дължимото на хората, преследвани в своите страни Борбата с тероризма и борбата с и, а, миграционната криза са въпроси, които породиха редица дебати, а, резолюции, декларации, а, като ясно бе заявено, а, че Европе... и Европейския съюз е в състояние да докаже своята способност да реагира и да защити своите граждани. По повод е, е, на Европейския съвет в Братислава е, бе обсъдени въпроса за пътищата за миграция и ние трябва да убедим европейските граждани, които проявяват все по-голяма колебание и съмнение по отношение на европейската политика. Не можем да не се тревожи между това разминаване между гражданите и европейската политика. Това налага да действаме. И така всички европейски институции трябва да действат еднакво отговорно, ясно, прозрачно и това е, изисква както от комисията, така и от съвета, така и от парламента да бъдем единни, да вземаме съвместни решения, да поддържаме постоянен диалог по силата на договор, което впрочем е чудесен начин да постигнем една балансирана политика. Но в качеството си на френски вътрешен министр. Аз съм свързан както и с междуинституционалния е, диалог, но и прекия обмен е, както днес и както което направихме, когато бях, застанах пред вас през февруари 2015 година. И е, тъй като наистина се налагат е, спешни действия, аз неизменно се убеждавам, че въпросът е много сериозен. Аз съм напълно, напълно се доверявам на способността на европейските конститу... институции да отбележат напредък по тези важни въпроси които постигнахме в резултат на общи усилия и в Европейския съвет и за това благодаря на парламент, Европейския парламент и специално на вашата комисия за първите резултати, които вече са постигнати. Налага се обща и мобилизация и това налага. На първо място да защитим европейските граници, да се предпазим от терористичната опасността от тероризъм и да овладеем миграционния натиск. Виждате, че за пер... през есента и зимата нещата да се променят. Виждате какво става в последно време. Налага се нито за момент да не забравяме това и ако искаме да гарантираме свободното движение, да продължи да в Европа, Европа, ние се нуждаем от добре организиран и разумен граничен контрол. Тази цел е ясно определена. И аз трябва да отбележа, че миналата година бе постигнато съгласие по директивата за ПНР. В, то спомням си, че когато застанах пред вас през февруари 2015 година, имаше много въпроси, много съмнения, много подозрения решение Европейския парламент е, е, смяташе, че всички държави трябва да допринесат за сигурността, но едновременно с това да се защитят и личните данни. Мисля, че постигнахме разумен баланс и сега вече на ход са държавите членки, които да прилагат директивата за PNR и едновременно с това да е, внедрят, да транспонират съответните разпоредби, като се гарантира сигурността на пътниците, едновременно с това означава да се действа добре и ефективно, но едновременно с това на вътрешноевропейските и чартерните полети, е, също трябва да се отчитат изискванията за ПНР, така че е, ние трябва внимателно да следим за изпълнението, постигането на целите за сигурност. Второ, Фронтекс е евро, обновена евро и укрепнала а, Европейска агенция за защита на границите. Те вече ще получат съответната подкрепа и финансова, и кадрова. И резултата бе постигнат за 6 месеца. И Франция е един от основните, които подкрепят Фронтекс с над 160 10 души персонал, като едновременно с това ние допринасяме, да допринасяме за постигнато на основната е, цел на Фронтекс. Подготвя се много сериозно начинание учение с, с моя германски колега Томас Демезиер. Ние а, е, предвиждаме съответни действия, така че да се гарантира приноса на държавите членки, начините на оперативна координация с цел да се постигне ефективна работа и контрол на място. ПНР, Фронтекс е, и Шенгенското споразумение и контрола по европейските граници. Това е приоритет за Франция още повече, предвид проблемите, пред които ние сме застанали. Е, това е, ние въведохме преди повече от година, предвид събитията след 2015 година съответни проверки. Това е необходимо, като то е, положението потвърждава нашата правота. Е, предвид и изключителния миграционен натиск и, и аз под приветствам факта, че Европейския съюз позволява на държавите членки безпредседентно да въведат, да възстановят проверките. Е, така че трябва да се отчете движението на мигрантите, тъй като този натиск се увеличава и укрепването на границите е едно от първите условия. За това е, трябва да постигнем съгласие по текста и Франция доказа, че преследва целенасочено тези цели, тези първи мерки, които предвиждаме, отчитат положителни стъпки, но все пак трябва да отчетем и тези нови елементи, които далеч не са достатъчни, за да се справим с спешната ситуация. Трябва да действаме по-бързо и да стигнем по-далече. Ние работим за е, ефикасен отпор на миграционния натиск и през последните 18 месеца се вземат активни мерки, за да се справим с тази невиждана до сега опасност и за гарантиране на вътрешна сигурност. Тук са включени и а, разузнавателните и специалните служби, които получават допълнително 20% за бюджета си. А, Зная, че някои парламентаристи е, имаха съмнение и възражение по този въпрос, но ставаше дума да се под укрепи и подпомогне технически възможностите за разследване за борба с тероризма. Така да, да, мисля, че закон от 2014 година, който дава възможност за административно блокиране на интернет сайтове, е, което даде възможност за, и наложи тясно сътрудничество с провайдерите и операторите в борба с тероризма. Мисля, че през 2016 година бяха въведени мерки, административни полицейски мерки при, в условията на извънредно положение положение да се постигне високо ниво на сигурност. Зная, че, този, е, че има и специално е, анкетни е, проучване по този въпрос на извънредното положение бе въведено по след атентатите, като по този начин се дадоха и възможност за осъществяване на определени административни мерки. Така че да има възможност за вземане на решение от административните съдилища, когато става, дава възможност гарантирайки основните права, което, впрочем, е една много стара практика на нашия Върховен съд. Има такива прецеденти, такива случаи от 33-та, от 62-та година, така че има възможност да се постигнат решения. Не става дума за вземане на неправилни решения, но става дума за това съдиите и съдилищата да действат абсолютно категорично, така че по този начин имаме възможност благодарение на бързи мерки да бъдат иззети изключително много оръжия бяха възпрени и опити, предотвратени опити за а, атентати на различни места във Франция. Както виждате, ние действаме изключително мобилизиране. Сега за миграционния натиск и кризата вече говорих за границите. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Е, искам да спомена и някои решения взети от е, е, в френската държава, специално по въпроса за Кале, където имаше много съмнение. Това бе една важна е, операция и аз държа да, да споделя някои неща, е, да, някои съображения пред вашата комисия. Е, става дума е, за възможността за придобиване на право на обежище. Е, има хора, които се нуждаят от закрила наистина и целта е да се постигнат съответни политически решения. Въпросът е да се обработват много бързо досиетата на хората, които кандидат кандидатстват. Това зависи, разбира се, от възможности на административните органи, от възможността за настаняване, за на гарантиране на човешки условия и административна обработка на досиетите, като това са наши основни принципи постигнахме конкретни резултати. Вече сроковете за обработка на досиетата и на молбите за убежище от 24 са свалени на 14 месеца. Има и центрове за настаняване на кандидатстващи за убежища. Имаме хиляди и хиляди хора, които са настанени там. Имаме и политика за спешно специфично настаняване, предназначение, насочена към хора в затруднено положение и тази политика на обежище, освен чисто административни решения, води е, до възможността да бъдат е, обработени по-бързо молбите на хората, които могат да получат обежище. Е, в сравнение с миналото, подхода на миналото, ние провеждаме контрол на границите. Предоставя се те европейския текст на самите граници и е, ние имаме споразумение за реадмисия и от, от две, специално 2016 година това ни дава възможност да обработваме в съответствие с нашата политика а, молбите за кале от а, близо 10 години във Франция. А, имаме концентрация на мигранти, които държат да отидат в Великобритания, неспособни да сторят това, остават, остават във Франция. Нашата политика бе ясна по-скоро е, да оставим е, тези хора, тези 80% е, могат да получат право на убежище във Франция. Имаме 20%, които допълнително получават такова право от 2014 година това, което ни накара в Кале да засилим силите, да укрепим силите за вътрешна сигурност, е, за да е, бъдат, е, бъде гарантирано изпълнението на тези моменти. Тези, които, второ, категорично държат да отидат в Великобритания, не могат да преминат тъй като а, е, има споразумение между моя предшественик а, от Министерство на вътрешните работи. Аз разбирам философията на, на това споразумение с Великобритания. Ние го прилагаме, защото ние а, е, сме страна, която подпишели споразумение го изпълнява и не можем да го денонсираме дори а, е, в изпълнение на меморандум или писма за споразумение. За това ние ние решихме да насочим тези мигранти към кандидатстване за обежище се във Франция. Трябваше да се... Те не можеха да останат в Кале, трябваше да отидат в центрове, където те да бъдат насочени бързо, за да излязат от тези ужасни обстоятелства и ние потърсихме на, на, на настаняване заболяване за всеки от тези хора. Това са над 400 е, е, такива центъра, където са настанени в е, отделени територии и от условията са проверени от Великобритания и така ние прилагаме споразумението. И така, че мога да ви кажа, че Франция се съгласяват да приеме 13 000 души и да им даде възможност да кандидатстват за е, обежище. Така че аз поисках от британските власти да поемат част от тези усилия и да, има хора, които не желаят да останат във Франция, да отидат в е, Великобритания, но ние сме, макар че ние сме готови да им е, осигурим обежище, но когато говорим за непридружени мал, малолетни и непълнолетни лица, те трябва да бъдат поети от британските власти. Тук искам да благодаря на ирландските власти и ирландския парламент, въпреки че изобщо не бяха задължени да, да те приеха а, 200 мало, малолетни и непълнолетни лица за настаняване там. И няколко думи за постигнатото в, по повод събитията в Гърция. Е, е, е, Франция много държи релокацията да се осъществява правилно, тръгвайки от горещите точки през последните месеци и нашето желание е работата да продължи в европейски мащаб Франция по линия на релокацията имат над 4000 възможности за настояване и над 2000 души вече са настояни. Повече от 35 и 5% от прехвърлените от Гърция са поети от Франция. Както виждате, ние продължаваме да играем своята роля, както сторихме и в Кале. Искам да спомена и нещо във връзка с визовата либерализация и визовите облегчения. Ако няма е, е, споразумение с държавите, ако нямат съответни гаранции, ние смятаме, че трябва да се гарантира все пак сигурността при свободното движение. Ние много държим нещата да бъдат ясно посочени, и ясно спазвани. Това е за визовата либерализация по отношение на страните, които искат това. Е, ние също така е, смятаме, че споразумението ЕТИАС води, ни води в вярна посока за системата вход-изход или влизане-излизане. Ние тук е, трябва да не забравяме терористичния риск. Ако нямаме съответни условия и разпоредби, на които да се прилагат на всички граници, ние ще загубим в голяма степен нашата сигурност и ще изложим Европейския съюз на много сериозен риск, което означава а, че нашите политики е, да, да, трябва, разбира се, да бъдат съобразени със сигурността на гражданите. Ние е, много държим на въпроса за борбата с тероризма, специално директивата за търговията и движение да, и, е, с оръжие. Смятам, че тук трябва да се направи много нещо за полуавтоматичните оръжия. Предложението на комисията е прекалено либерално, прекалено обтека разбираемо, особено е, като се има предвид, че тези оръжия са предпочитани от терористите. Предвиждат се и някои изключения за е, някои страни. Те са е, оправдани предвид условията и изискванията за сигурност от една страна, възможността гражданите да гарантират своята сигурност, получавайки право на използване на оръжие, но едновременно с това да не се налива вода в мелницата на терористите. Това в общи линии, господин председател, е това, което имам да кажа. Очаквам вашите въпроси. Много се радвам, че ще можем да проведем този дебат по насъщни и интересуващи всички ни въпроси. Много благодаря. Благодаря за наистина изключително обстойната и подробна презентация на тези изключително важни въпроси. И така, е, всеки, е, който е в залата, има въпрос. Сигурен съм за това. Преди да приключа списъка с е, желаящите да се изкажат, искам да проверя дали действително някой иска още думата. 13 и 14 души желаят да ви зададат въпроси. Много ви моля. Всички наистина са се записали в този списък, така че много моля около минута да продължава вашето изказване въпрос за да можем да получим отговори от е, министъра в последствие. Мъничко над минута, ако е необходимо. Е, Жерард. Разбира се, ако желаете и на френски. И така, колеги, не всички координатори са тук за залата, така че е, ще е, ви дам думата така, както поискахте думата. Деми... Демера, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, че още веднъж дойдохте на заседание на нашата комисия на първо място. Наистина се чувствам ви за вашия пост и изразявам и своята солидарност за гарантиране наистина сигурността на френските граждани и както и на европейските. Сега, е изключително важен въпрос, който наистина а, оказва натиск. Механизма за суспендиране визовите изисквания. Връщам се отново към 2001 година. Бих желал да задам редица въпроси, доста очевидни. Господин министър, тъй като аз съм докладчик по този доклад, ще е, вложа максимално усилие, за да може да се устои с законодателната роля на Европейския парламент и ще водя борбата до край, когато става въпрос за механизма за суспендиране на визовите изисквания. Знаем, че тук триалога е основния механизъм за водене на преговори. Аз като докладчик наистина ще водя преговори с ротационното председателство на съвета, също така с колегите от Европейския парламент и всички колеги от държавите членки, които разбира се биха желали да да се обърнат към мен, е, са добре души. Но в крайна сметка не можем наистина да очакваме брилянтни идеи от е, разливи държави, е, членки, тогава, когато положението наистина е изключително тежко. Какво е то? във връзка с този механизъм за суспендиране на визовите изисквания. Има държави, например е, Гроз, Грузия, Украина, Косово. Ако е, съществува е, това споразумение, между другото тази седмица е крайния срок. Нека си кажем нещата с истинските имена. Ще призова за среща с колегите в сряда тристранна, за да гласуваме това споразумение, ако има такова. Ако Франция взема такова решение, ще гласуваме в четвъртък преди обяд, след което, вероятно, през декември ще влезе в пленарна зела. Това наистина е най-добрият вариант, ако сме честни. А обаче, ако Франция не окаже съдействие по отношение на това споразумение – тогава трябва да гласуваме по първоначалното досие, без буфери, без делегирани актове. Това желая парламентът и ще можем да приключим по първо четене документа. Не. Много ви моля, господин министр, отдръпнете се. Вие сте в блокиращо мълчинство. Председателя, благодаря. Колеги, моля, придържате се към едноминутни изказвания. Госпожа Сибъл. Um, Ще се постарая. Благодаря. Продължавам на немски язик. Господин министър, вие споменахте за неотложното състояние а, действително това трябва да бъде истинско правило, но искам да ви попитам, смятате ли да ограничите а, това състояние, а, което е, е в страната? Казвате, че много лица са арестувани, планирали нападания. Бихте ли ни казали, откакто е наложено а, това положение, колко са арестуваните лица, колко са срещу колко са заведени производства за а, участие в тероризъм и колко са осъдените. Това е изключително важно. Що се отнася до оръжията? Какви оръжия са заловени? Какъв брой? Аз наистина много бях смутен от казаното от вас а, за Фронтекс. Да, съгласни сме, че нашите граждани трябва да бъдат а, много внимателно наблюдавани. Казвайки това, вие казвате, че все още не е възможно това да се осъществява че, не, че е необходимо да има нужния брой служители, които да извършват а, а, тези проверки. Поната да говорихте за Гърция. Не всички държави са последвали мерките, така че аз си задавам въпрос. Може би всъщност а, не съм разбрала правилно, но как бихме могли да продължим да работим с Frontex? Каква е крайната цел? И на последно място Покале. Прекрасно е, че разбихте лагера. Вие сам казахте, че наистина той съществува вече толкова дълго време, че е трябвало по-рано да се вземат нужни мерки и да се обърне внимание на първо място на хората. Би трябвало да предложите нещо друго на тези лица, не непременно да се очаква, че ще стигне до Обединеното кралство. И сега от тук нататък, освен настаняването, какви са другите ам, стъпки, които предприемате, за да не се изгради нов лагер? там? И имате ли е, много силни контакти вече с Обединеното кралство, за да можете да помогнете на унези, които имат възможност да се обединят със своите семейства, да стигнат до, до Обединеното кралство. Сеселия Векстром, благодаря. Благодаря, господин председател. Добър ден на вас, господин министр. Наистина много активен сте, когато отговаряте на необходимостта за сигурност на Европейския съюз след е, ужасяващите атентати във вашата страна. Е, Франция беше начална линия при приемане на общностно ниво на съответната нормативна уредба, необходима за тази цел. Макар, че моята група не винаги е била съгласна, защото ние изразихме някои съображения, съображения относно ефективността на някои мерки, но това се прие сега. Ситуацията с миграцията. Да, ние трябва съвместно да обърнем внимание на всичко това. Много внимателно изслушах докладчика по Дъблин, що се отнася до политиката за връщане, обратно връщане, модела на каналджиите. Но когато става въпрос за механизма за солидарност, предложението на комисията – това, което ние наричаме автоматичния механизъм за преразпределение квотно. Аз наистина разчитам на вас, на вранската готовност и желание да се а, присъедини към този общ подход. Убедена съм, че Франция може да бъде в фронтовата линия в тази насока. Всички знаем, че има тясна връзка между положението, на което ставаме свидетели и сега, с което само някои държави членка поемат своята отговорност и запазването на шенгенското пространство. Това открито а, пространство няма а, граничен контрол. Моята колега вече а, спомена нормите, които сте наложили в страната с извънредното положение. Само три държави, които са членове на съвета по настоящем, са, имат дерогация от Конвенцията за правата на човека. Турция, Украина и Франция. Наистина забележително. Така че бихме желали повече да чуем за това. Вие не отговарихте на основните въпроси върховенство на закона или липсата на конкретни стъпки преди съдебната, съдебната инстанция. Бихме желали да получим някои допълнителна информация по този въпрос по отношение на френското правителство, следващите ви стъпки, следващите дни. Между другото ви желая късмет, каквото и да се случи. Okay. Um, whatever happens, we каквото и да се случи, не можем да се правим изказвания по три минути. Министърът няма да има време за отговор. Госпожа Вържия. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être... Euh, Благодаря, господин председател, господин министр. Благодаря, че дойдохте на това заседание. Бих желала да говоря по отношение на миграцията. От, спрямо 2015 казахте, че само 2000 повече са мигрантите, а пък 2014 година броят не е бил толкова висок. И е, говорихте за 30% трябва да имаме предвид всичко това, но нека да видим какво прави Франция по отношение на квотното преразпределение на мигрантите. Франция наистина е пример относно данните, които посочваме, но пък е необходимо да имаме широкия контекст. Населението е, на Франция е една от многолюдните държави. Трябва да разгледаме всичко и през тази призма. Е, по-нататък, Кале, не мога да споделя вашия оптимизъм, господин министър. Писмото, което ви изпратихте на 25 октомври относно непоридружените малолетни, много сериозен проблем, също така във връзка с обединяване на семейството. Нещата като че ли не можаха да издържат. А, имам предвид а, мястото, където лицата са приети, след като са а, преместени от кале. А, много сериозни проблеми има в, процедурата кандидатстване за убежище. Някои са задържани, конкретни проверки, за да се провери дали са попадат под режима Дъблин или не, или проче. И накрая, може би мога да ви дам и пример, господин министр, сигурно сте чувал за това, пък и по-рано съм го споменавала, бака от Судан, Южен Судан. пострадал след е, военни действия, е върнат в страна по происход и Действително необходимо е страната Франция да отстоява основните ценности за човешките права, по-нататък останалите сами непредружени, не навършили пълнолетие. Благодаря. Oui, merci, monsieur le ministre. Pas peine de mettre les écouteurs. Благодаря, господин министр. Благодаря ви, че дойдохте днес и представихте редица теми на нашето внимание. Имам известни резерви относно вашата политика във връзка с е, обратното връщане на нелегалните мигранти, по-нататък по отношение на огнестрелното оръжие също така и а, е, а, е, визовите облегчения, за които вие говорихте. Да, Франция може да бъде пример тук. Сега по отношение на тероризмът. през последните години във Франция? На какво е, станахме свидетели? Колко са опитите за обратно връщане от бойците и е, Сирия и Ирак? Освен това, бе казано, че групи сирийски беженци може би са инфилтрирани. Имате ли някакви разчети относно техния брой? И на последно място, Говорихте също така за защитата на личните данни, за ПНР. А във френската преса наскоро бе казано, че закъсняваме с прилагането на изискванията и мерките по личните данни на пътниците. Можете ли да посочите данни или обяснение за това забавене? Благодаря. Благодаря, господин министр, за това, че идвате да обсъдим въпроса. По въпроса за ПНР, аз също оставам впечатление. Аз мисля, че за сега Франция действа добре. Има три държави, които това отношение е, действат правилно. Е, е, Франция е една от тях. Микрофон за оратора пети член от Шенгенския кодекс за системните контроли. Сега се предвижда възможността за провеждане, въвеждане на проверки за 6 месеца и максимално съдължаване удължаване до 18 месеца. Е, се, е, това би могло да бъде е, нещо съвсем конкретно. Няма ли някакви по-сериозни критерии? И прощавайте една, една критична бележка. Говори се за това, че картите за самоличност най-често се е, е, фалшифицират. Е, намерили ли сте решение за това за в развитите страни, за въвеждане на чип, въобще подобряване качеството на реквизитите за сигурността? Е, знаем, че има хора, демагози, безотговорни и така нататък. Но терористите се възползват от тези оръжия. Е, всички оръжия, които се използват, е, не, не винаги са закупени на черния пазар. Нуждаем се от доказателства, ако ще се вземе решение. Едно е да зарадваме по общественото мнение, но трябва доказателства за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 Солидарите. Господин министър, изразявам пълна солидарност, но искам да попитам доколко ефективно се прилагат разпоредбите. Говорихте за ПНР, за европейските полети, чартерните полети. А какво да кажем за частните полети? Гаран... Гарантирате ли, че е, в Ница или в Португалия, в моята страна, страна се прави, се осъществява контрол, да речем, на частните полети, полети на саудитските а, а, властници, които внасят, да речем, наркотици понякога. По въпроса за оръжията и по-специално за петата директива. Нуждаем се обаче от повече неща. Е, по, по конкретни компоненти, защото това, с което разполагаме, не е достатъчно. Например, предплатените карти за GSM, е, контрол на границите, държавите членки за да, задължени ли са да гарантират, да защитават границите срещу бедните, е, мигранти, докато хората с, златни карти могат да минат, е, защото има много е, лицемери от другите страни, които са въвели, но е, е, и, и така нататък. Има ли официални пътища е, за бежанците? Не, не, нека престанем да да помагаме на бизнеса на трафикантите. И е, терористите, те ли са виновни е, за непридружените е, малолетни, не само във Франция, навсякъде, или за кой се грижи за децата в ужасните условия на гръцките лагери? Какво се прави за превенция на радикализацията? Е, е, какво да направим, какво се прави, например, в затворите, за да се преборите с радикализацията там. Господин министър, само за тези чартерни полети, позицията на парламента бяха да, беше да се включат те, и както се представи на вниманието на съвета като вариант, само исках е, за целите на точността да спомена това на вашето внимание.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 Моето име е Софин Тфелд, добре познат на френските медии. Имам редица въпроси, които искам да поставя специално за изпълнение на директивата за регистрационните данни за пътниците. ПНР оставам с впечатлението, че сте председател, приятел на Европейския парламент, но след като ние гласувахме някакси изведнъж престана, се оказа, че не е толкова бързо да се приложи тази директива и освен това. Всички знаем, че проблема не е липса на лични данни. Въпросът е в обмена на информация и до ден днешен това е и си остава основния проблем. И аз искам да чуя нещо повече как се виждат нещата в съвета. Оказва ли се натиск на останалите държави членки за подобряване обмена на информация? или да се въведе задължителен обмен на информация, както имаше искани пред последния ми кестион. Знаете вероятно за изтичането на лични данни на Европол, огромно количество относно данните за раз... антитерористичните разследвания. Очевидно държавите членки са знаели за това от години, което ме впечатлява изключително много, защото като, особено като се говори за слабостите на обмен, в обмен на информация. Сега за е, с, е, свободите на гражданите. Франция е готова да е, започне дебат с Европейския парламент за пакта е, за демокрация, основните права, прият преди два месеца, за да се предприемат по-нататъчни действия между съвета и парламента. Джули, please. Госпожа Жули, благодаря, господин председателю. Благодаря на нашия министр на вътрешните работи, че идва за да обмени мнение с нас през, на, на 30 октомври миналата година вие казахте, че ще бъде създадено огромно досие с пръстови отпечатъци, биометрични данни на милиони французи, на всички французи. Не смятате ли, че този закон представлява нарушение на разпоредбите, приети от Европейския съюз за защита на личните данни и относно необходимостта и съизмеримостта и борбата с измамата са ли достатъчни критерии? Може би би било по-просто личните карти да бъдат снабдени с съответен чип. Разглеждали ли сте този въпрос? И накрая бих казала, че като французойка е, не ми е да смя, не смятам, че при всички условия е, че Ердоган ползва като повод извънредното положение във Франция за въвеждане на извънредно положение в Турция. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря, Господин министр, да, живеем в един свят, в който има много терор, много беженци. Не такава беше идеята, когато пожелахме свобода на движението. За съжаление, това е положението. Всъщност, може би се чувстваме по-безопасност във Франция, имайки предвид увеличаването на мерките за сигурност страната в сравнение с други държави членки и факт, че миналия месец арестувахте лицата в Страсбург, може да бъде посочен. Обаче, когато а, говорим за директивата за оръжията и че това е начин за борба срещу тероризъм, искам да кажа, че всъщност тук в много малък процент се използват огнестрелни оръжия. Вие го казвате това, но аз не съм съгласна с това. Мисля, че а, терористите не използват ловно оръжие. По този начин всъщност ще засегнем само лицата, които искат да се занимават с лов, ловните дружинки или ловните а, клубове. Да, вие е, премахнахте е, лагера в беженците Кале, но сега те са на различни места по границите, включително с Италия и други страни. И проче, чувам, че лица се връщат обратно в Италията, те отново се връщат на границата с Франция – Необходимо е да се работи съвместно а, с Италия в контекста на обратното връщане. Що се отнася до рекалилизацията? Не знае точно какво предприемате във Франция, но се а, надявам да имате съответни мерки за възпиране. Благодаря. Още двама оратори. Много моля, бъдете съвсем кратки, защото господин министър има малко време. Заповядайте по минута двамата, господин Обрат. Oui, non. Je ne suis pas monsieur Le Breton, je suis... Не съм Ле Бретон, аз съм господин Феран. Но, господин министър, Франция е участвала в войната в Либия и Сирия. Вие, вие създадохте проблема с миграцията. Това е европейски провал, провал, ПНР, граничен кодекс и така нататък. И въпреки това терори, ислямистските терористи се инфилтрират, проникват във Франция и в Европа. За други терористи е, става е, малко по-трудно за Франция, но в двата случая презетите мерки се оказаха абсолютно неефикасни и за Франция, и за Европа. Затова, господин министр, някои държави въведоха вътрешни а, проверки на границите, дори страни близки до социалистическите правителства и либерализацията с, с е, Турция е, от 4 милиона турци, е, които имат обща граница, здрава обща граница с Сирия, Ирак и така нататък ще доведе, може би, до сериозни проблеми трябва обаче да погледнем е, истината в очите. Мисля също е, са други случаи. Така че, господин министр, е, всъщност нищо не се промени. Вие не искате да излезете от Шенген, дори по-лошо. Вие искате да укрепите Шенген, но мисля, че трябва, че се нуждаем от факти и доказателства разбрахме, казва председателя. Трябва да, и, да се вслушаме в гласа на народа, да, за да се върнем към безопасността на нашите граници. Госпожа Стивенс, последен въпрос. Thank you, Chair. Dear Minister... Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря ви, че отделихте време да се срещнете с нас. Имам два кратки въпроса. Първият е за джунглата в Кале, как бе разрушен лагера и може ли да се извлекат полуки. Да повторя ли въпроса? Second one. Втори въпрос. Е, във Франция има не само миграционна криза, но и е изправена пред терористична заплаха. бе създадена групата Фратерните след атаките в Париж от 2015 година. Тази група работи в подкрепа на следствените действия от Белгия и Франция. Доста разузнавателни данни се получават и от държави членки. Тази, това специално оперативно звено работи много добре. Терабитове информация са били прехвърлени с конкретни резултати, какво е, работеше добре при е, това специализирано звено и какво не. Uh, Благодаря, колеги. Благодаря, господин министр. Много въпроси ви бяха зададени, много сериозни въпроси. Благодаря ви, че ще отговорите. Сега ви давам няколко минути за отговор. Благодаря много, господин председател. Е, е, не мисля, че ще бъда в състояние е, да отговоря на всички поставени въпроси, защото ще трябва да останат часове, което ще бъде неприятно и за двете страни, така че обещавам, ако не успея да отговоря устно на всички въпроси, да изпратя писмени отговори до вашия председател, за да получат отговор всички въпроси по възможност. Господин Деземера, каква е позицията на Франция за визовите облегчения и дали имаме гаранционни краузи? Ние просто заявяваме своята позиция да, да, да потърсим баланс между необходимостта за спазване на европейските принципи и това да стане в рамки, които отчитат опасностите, рисковете от визовата либерализация. Това не е принцип, който те първа ще включим. В един момент или друг може да се, ако се наложи, ние имаме възможност да въведем съответни механизми. И ако Европа не е в състояние да из изпълни собствените си решения и да ги приложи, няма защо да се чудим, че популизма се шири и процъфтява. Трябва да има принципи, правила, уредба и Европейския съюз в различни преговори за визова либерация с Грузия, Косово, Турция и други държави е поел ангажименти. Темите са много е, наболели политически, така че ние трябва да изпълним решение решение, което ние взехме заедно. Ще ви кажа как заедно да обясним на общественото мнение, че в условия на борба с тероризма, с мигрантска криза, в едно пространство, което вече е доста крехко по своето отношение правата на свободно движение, какво трябва да направим, за да овладеем нещата. Критиките са много и много сериозни, защото ако Европейския съюз не водики преговори не се защити, ще се стигне до много отрицателни последствия и за европейските институции, и за общейската общественост и отново ще нале вода в мелницата на популизма. И не само Франция, аз споменах моя колега Томас де Мезиер и редица други колеги. Ние говорим по този въпрос. Ние изпратихме предложение от името на Европейския съюз в края на ам, месец април за въвеждане на защитен механизъм за предоставяне на визови облегчения при съвсем точно посочени условия. Механизма, за който говорим, той е не е нещо ново, той е въведен през 2013 година. Посочени са ясни критерии, които с много стрикни процедури. До сега не е прилаган, тъй като такива бяха условията, но сега нашето предложение бе до някъде смекчено, но три са основните принципи по бяха приети под а, а, съвета. Първо, първо да, съкратена процедура за разглеждане, второ за а, постигане на премахване, постигане на визови облегчения при изпълнение на критериите и в рамките на тристранните преговори бе постигнато решение да се вземе такова решение. Така че надявам се, че духа на компромис, който бе проявен тогава, и ще кажа, че това се от... ще продължи, това се отнася не само за Франция, ние, ние сме в изключително последователни в своята позиция така че да говорим за общо прилагане на тези принципи, което много би ме радило. Има и други европейски парламенти по въпроса за извънредното положение и за Кале. Положение, извънредното положение не става, не е въпрос, едно, едностранен акт от страна на държавата, премахвайки, отменяйки правата. Това не е реалността, нито политическа, нито правна. Извънредното положение във Франция е предвидено по европейското, по френското законодателство, е свързано включително с вземане на мерки. Това стана след атентатите от 2015 година. Това е предвидено от 56-та година по френското законодателство. Не става дума за едностранно и е, произволно въвеждане на полицейски мерки. Това е, е закон, който дава възможност на административните органи в случай на пряка непосредствена опасност да вземе мерки за защита на французите от опасността от тероризма. И това са решения, които се вземат в рамките на общите принципи на правото е, под постоянен съдебен и парламентарен контрол. В Сената бе взето решение да се въведе постоянен контрол върху за извънредното положение, така че френските парламентаристи следят на място как се осъществява. Парламентарният контрол е мощен, е, той е, се осъществява от специализираните органи в, европейс... в е, френския парламент. Действа се на място, действа се действително във връзка с реалността. Това е първо. Второ, има съдебен контрол. Административните съдилища във Франция имат прав, а, съответни права. Те може би не притежават тези широки познания, като другите френски магистрации, но а, в административния съдия има съответните правомощия и той е, прилага решенията и е, следи за функциите на съответните полицейски органи в съответствие с изискванията. Това е контролна инстанция в рамките на обичайните конституционни разпоредби и по този начин е, има възможност да се отменят някакви решения в условията на извънредно положение. Така че правовата държава предвижда тази хипотеза и аз ще предвижа предвида, че ще добавя също така, че е, съдя следователите имат съответни права, когато се установи в, е, установят обстоятелства в рамките на извънредното положение, те могат да доведат до съответни мерки, но съответно е, съдията има право да се произнася върху решенията на административ... взети административни мерки. Държат да подчертая това, защото защото понякога се чуват коментари по отношение на френската правова държава и тук има едно сериозно разминаване. Е, има, разбира се, много желание по отношение на провеждане на съответен контрол, но това е истината за извънредното положение. И именно правовата държава може да се подсмивате, господине, но това е факта. Правовата държава държава във Франция е факт и съответните административни съдилища и Върховния съд се придържат към общоприетите и към конституционните принципи. Аз мисля, че мо, с известен интелектуален напън това човек може да го съобрази. И аз не бих казал, че извънредното положение отваря път за произволни и безотговорни действия. Ние предвиждаме съответни правомощия на съдебната власт и парламента също трябва да изиграе своята роля. И сега Попитахте ме за резултатите, постигнати в извънредното положение и броя лица задържани през последния месец. За задържаните лица 400, над 400 души бяха задържани през последния месец. Това е съответства на опасността от тероризъм, пред която сме изправени. Е, е, това е абсолютно е, нормално и според мен свидетелства за политическата отговорност. За да добиете известна представа за опасността във Франция и Имаме 418 заповед за задържане от 1 септември. Имаме над над 100 обжалвания и, и само за месец ноември има 43 индив, индивида, които са задържани и предвид опасното е атентат са взети съответни и е, мерки. Питате ме какво, какво е отражението на извънредното положение върху тези. Ние имаме е, е, над 160, 163 е, заповеди за задържане за задър... и иземване на бойни оръжия, които са също задържани и иззети в рамките на антитерористичните акции, но тъй като е, е има съответно, е, съответно възможност за разминаване в търсенето на оръжие за терористични или други цели, цели, виждаме, че все пак извънредното положение дава резултат. През последната седмица бяха задържани съответно е, и затворени лица, задържани лица по подозрение за тероризъм. Така че извънредното положение е полезно. Не бих казал, че в рамките на това извънредно положение може би не сме предприемали мерки, които не са довели до съответен резултат в съответствие с поставените цели, но то бе от, но, от ноември миналата година на, около 680 души са, са били проследени и задържани. И ето, че мисля, мога да кажа, че извънредното положение е наистина наложително. Питате ме за Фронтекс и задачите на Франция и специално за Кале за 60% от дейностите на Фронтекс са свързани с Кале. Госпожо Гомеш, през 13 000 души от Кале бяха изпратени в центрове за настаняване от октомври, между тях 2000 непридружени малолетни или непълнолетни. И така, между октомври и миналата година и, и тази година имаме 13 000 души изпратени в центрове за настаняване, от тях 2000 непълнолетни и малолетни лица. Ние а, е, мобилизираме изключително много организации, защото те се грижат за настаняването на хората и е, е, понякога в публичното пространство се говори, че тези хора са заведени къде ли не говорим за центрове, които а, да дадат на тези хора защита от студа, глада, да им създадат а, защитена среда. отвоихме броя им във Франция, за да можем да настаним а, максимален брой хора в националните центрове за настаняване. От тези 13 000 души, 80% са поискали а, убежище във Франция. Така че като говоря, че от една страна се проявява известна политическа чувствителност от, по отношение от страна на социал-демократическата партия, е, че няма достатъчно място е, за настаняване на тези хора. Ето, казва ви, 80-85% от хората от Калеса са подали молба е, молби за обежище. Е, понякога се говори, че тези, които са били в Кале и са настанени е, и сме ги разсели на други места, това е друга, така, други, това са други критични гласове, но аз трябва да кажа, че ние се отнасяме отговорност и това не е вярно, защото тези хора са настанени са от съответно и не могат да бъдат експулсирани, за, защото а, обе, биха били обект на преследване и друга заплаха в своята страна. Така че ето каква е нашата отговорност. Да няма връщане в кале от тези хора. дали от кале препращаме тези, които в центровете за настаняване от хората от Кале. Ние ги запознаваме с правата им и по, и ги подпомагаме всякъде, защото в противен случай аз пиша, така че аз повече или по-малко отговарям на всички организации, които се интересуват, работят по този въпрос. И така, в центровете за настояване се започва, се открива съответната правна процедура, която се прилага. Това са принципите, които трябва да бъдат спазвани за малолетните и непълнолетните лица. А, говорим за 2000 непридружени малолетни, непълнолетни, придружени, непридружени малолетни между 13-те хиляди. Сега, дали ние сме ги оставили, госпожо евродепутата, да, да, ние, онези от тях, които а, бяха а, пре, прехвърлени от Кале. Ние имаме, за тях имаме специални места за настаняване. С тях се занимават с съответни организации. Някои от тях отидоха в Великобритания. И аз помолих британските колеги да стигнат до край в своите усилия тъй като ние положихме всички усилия за уязвимите лица, които не могат да получат убежище или не искат убежище във Франция, но искат в Великобритания, да, на, те, трябва да е, направят необходимото и аз мисля, че Франция положи сериозни усилия и да не се окаже, че ние трябва да отговаряме и да се обясняваме кой е виновен, кой е невинен, защото други държави не са е, свършили своята работа. И затова, госпожа Вержия, е, това трябва да бъде казано пределно ясно и Франция пределно ясно настоява други държави, които проявяват за загриженост да положат същите усилия. И ми се ще това да стане бързо и експедитивно. И искам да ви кажа, че Франция пое изцяло своята отговорност за Кале. Каквото и да ми говорят, центровете за настаняване, където тези хора са настанени е, е, и направеното за, малол... за непридружените малолетни е чувствително повече от е, това, което направиха други страни. Ние изпълнихме своя, поехме своята отговорност и тъй като не, не сме единствената европейска държава, която е успяла да реши този въпрос. Аз съм изключително горд с това, което постигнахме независимо от демонстрациите от крайно десните и пред центровете за настояване, да наясно съм за какво говоря и трябва да кажа, че ако утре възникнат затруднения с уязвимите лица, ние ще приложим с цялата строгост на съответните френски закони. Е, е, е, дали Фронтекс си свърши работата? Да, и Франция има съответен принос. Ние имаме 72 души, които сме изпратили там да работят. Е, ние сме изпратили тези хора по искане на гърците. Е, гърците, които са изоставени сами пред е, огромен брой хора, така, така че хората, които пристигат, трябва да бъдат а, допуснати и настанени в центровете за настаняване. Аз мога да кажа, че Франция пое ангажимент, който стриктно изпъл... изпълнява и който ще продължи да изпълнява, защото това е нашата роля. Зададохте ми още един въпрос как стоят въпроса с ли, задържаните лица. Говорите, за, споменахте цифрата 17. Не знае дали си представяте какво значи 418 души задържани по подозрение в тероризъм. Миналата седмица бяха задържани три съвсем млади девойки, които се канеха да, за да извършат а, а, терористични атентати, а, съответно задържани от полицейите, те са задържани по сериозни подозрения. Операцията в Стра... Операциите в Страсбург и Марсилия миналата седмица наложиха също бързо действие, така че е, е, ние задържахме в Аржентай и в а, е, Парижко преградие едно лице с, с истински а, арсенал от експлозиви и оръжия, с които са смъртоносни така че е изправени пред подобна действителност, тревогата на Франция трябва да бъде да укрепи своите служби за вътрешна сигурност, разследване и разузнаване, да увеличи бюджета на тези сили. Ние сме загрижени да подобрим условията за мобилизиране, използването на личните данни и, и техниките на разследване в условията изискванията на, на европейското законодателство с целта да постигнем възможно най-добър баланс между пълното зачитане на свободата, защото ние сме република с традиции в това отношение, и гарантирането на безопасността на френските граждани. Що се отнася до джихадистите, около 200, 203 е, конкретно са задържени на място. Това е, разбира се, много е, феномен, заслужаващ е, внимание. 100 100 1100 са, се включили в терористични действия, някои от които са се върнали или са загинали в терористични атаки. Е, това е крупен, мащабно, това е мащабно явление, което не бива да подценяваме и някои от тях са по пътя към е, Ирак и Сирия. Много често ние трябва да имаме предвид, че има хора, които се канят да поемат по този път. Това е едно много тревожно явление, чието мащаб представля е апел към общата политика да се бори срещу радикализацията и тероризма. Нали, и е, друг, другата тема е дерадикализацията. Много важен въпрос и за Франция, и за Европа. Е, ние имаме съответни платформи, ние предвидихме съответни форми на комуникацията. 5000 млади хора, ко, които участват в дерадикализация, като по този начин се мобилизират всички и участват всички служби, за да не се стигне до радикализация. Но ние създаваме и центрове за дерадикализация. Работим с интернет провайдерите, за да се следи съответни сайтове, блогове, призоваващи към към тероризъм ние бяхме първата страна в Европа, която подписа подобно споразумение с провайдерите в интернет. Ние имаме чувствителна промяна в това отношение в процентите е, и чрез привличане на гражданското общество за провеждане на съответен дебат и ние много се радваме, че в Европейския съюз се постигат сериозни сериозни резултати. Много още има какво да се желае, но ние също работим за дерадикализацията. Това са сериозни действия, които водят до положителни резултати. Госпожо Жули, в отговор на вашия въпрос, че за досиетата. Искам да бъда и тук много конкретен. Вие говорите, че всичко това не е в съответствие на, с европейското законодателство. Сега първо а, имаме такива бази данни, които вече съществуват. за 30 милиона французи с биометрични данни. Имаме и картотека която е национална административна, с 60 милиона данни за франци, къде, французи, където има съответни категоризирани данни. Е, и вече се говори за европейските, европейската база данни през 2015 година във връзка с личните карти, а иначе Върховния съд разгледа един закон, предложен от мен, да се използват съответните данни за паспортите, за граничните паспорти и за националните. И ако се постави. В нито един момент не е казано, че избрания от нас правен път не съответства на законните и нито за момент не се е казало, че стореното от нас нарушава законите или Конституцията. Значи имаме от една страна е, правната гледна точка, предприятите от нас действия. Разбира се, да, необходим е парламентарен дебат по този въпрос. Ние го желаем също. Така, ние имаме специална агенция по сигурност и подготовка на кадри по тези въпроси. Едновременно с това се каза, че при възможност да се работи с биометричните данни, но тръгвайки не от биометричните данни към личните документи, а обратно. Така че подобна защита на данните не би била напълно е, гарантирана. Аз поисках от компетентните агенция в е, Франция да проучи въпроса и да се произнесе по въпроса. Е, и те казаха, че няма никакво разминаване е, за постигане сигурност на документите за самоличност, без това да ограничава свободите на гражданите. Сега, ако говорим за документи с чип, това не може да стане, защото това по една много проста причина е, трябва да имаме възможност да се изпълнят всички формалности в момента, в който имаме чип, загубите ли обаче такава лична карта, вие губите целия масив от данни, свързани с вашата посока. Това а, а, личност. Аз съм а, на, на път да, да обясня всичко това и пред е, е, френския парламент. Прощавайте, не успях да отговоря на всички въпроси, но програмата ми налага сега да ви кажа довиждане. виждане но поемам ангажимент, ако не съм отговорил устно на въпроси, да ви изпратя писмен отговор. А, извинявайте, имаше един въпрос, на който държа да отговоря. ПНР, Шенген и така нататък. Вашата политическа група има много особено поведение. Вие гласувате против всички текстове във Франция и в Европейския парламент. Бяхте против ПНР, във Франция бяхте против всички антитерористични проектозакони е, е, и предлагате само и единствено граничен контрол. Е, когато от, от 13 ноември 2015 година ние възстановихме този граничен контрол, мобилизирайки много сериозни сили и контингенти за това,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 че ние работихме и в Шенген, провеждайки много внимателно проучване на Шенгенската информационна система. Работим и с комисията, и с съвета за свързването на ШИС с други бази данни, като Евродак, където се провеждат съответни модификации за използване за целите на вътрешната сигурност. Така че ние имаме позиция за граница граничния контрол и, и, и, и периодичното проследяване и а, разследване и разузнаване, свързване на Шенгенската информационна система с други системи, борбата с съответните а, други форми. От 13 ноември 2015 година ние сме се ангажирали да осъществим европейската политика така че да можем ефективно да се борим с тероризма. Благодаря. Искам да ви благодаря от името на нашата комисия. Много интензивна сесия. Често имаме министри сред нас, не само министри на председателствата. Вие също сте били тук. Много интересни въпроси бяха зададени и за ПНР и така нататък. Благодаря ви, че седнахте на горещия стол. Така имаме пряка връзка с съвета и изпълняваме ролята си. Благодаря на депутатите за сериозните въпроси. Благодаря, господин министр. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Колеги, преминавам към гласуването. Моля, подгответе се, имате нужда от картите си за гласуване. Ако не разполагате с тях, моля, кажете ми. Colleagues, anyone who doesn't have their voting card, just... Колеги, ако не разполагате с карта за гласуване, моля вдигнете ръка, за да запишем. Благодаря. Colleagues, um, we move to... И така започваме с осма точка. Първото гласуване. Текста до който е стигнато по време на преговорите, потвърждаване на текста, който е одобрен по време на преговорите за борбата с тероризма. Става дума за директива. Един от основните досиета на нашата комисия в борбата срещу тероризма. Много се радвам, че бързо се стигна до неформално съгласие по а, този документ. Иска ли докладчикът да каже нещо? Заповядайте, госпожо Холмайер. Ще бъда кратка, господин председател. Благодаря най-сърдечно на колегите за чудесното сътрудничество. Драги Петър, Катерина и всички останали политически групи постигнахме чудесно сътрудничество. Благодаря на Гай, който чудесно ни помагаше от страна на секретарията на Либе. Наистина голяма благодарност. Благодаря на председателството на съвета на Европейския съюз за чудесното взаимодействие. Ние търсехме заедно решение, опитвахме се да се разберем получи се добър, балансиран текст. За това благодаря за това, че успяхме да е, свършим всичко това в разумен срок. благодаря. Започваме с гласуването. Гласуваме по целия текст, така както е одобрен по време на междуинституционалните споразумения. Е, извинете, преговори. Моля, гласувайте. Sorry, um, EPP колеги. НП има един в повече. Сега всичко е наред. Продължава гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 37 за, 4 против, 7 въздържали се. Поздравления на докладчика госпожа Холмайер. Преминаваме към следващото гласуване. This is the draft opinion. становище на доклада за защита на финансовите интереси на за 2015 година. Катерина Киничи, преди да започне гласуването, ви давам думата. Не искате, направо ще гласуваме. Ако не. Да, нека да гласуваме, но първо искам да благодаря на колегите са докладчици и на всички, които ми помогнаха. Благодаря. You, Благодаря, госпожо Киничи. Първо изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Sorry, your vote. Somebody record. Uh... Някой да записва. Как гласува госпожа Бенова. Ако може да смените мястото си също така. Моника, може ли да се преместите да гласувате на друго място? Не работи. Записваме как гласувате госпожо Бенова. Okay. Is your machine not working, Mrs. И при вас не работи устройството или работи? Работи. Amendment Второ изменение, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. That's carried. Приема се. Номер 3. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. It's carried. Приема се пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 изменение. Моля, гласувайте. Close. Прекратете гласуването. Отхвърля се 14-то изменение. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Първа част. Моля, гласувайте. Closed. Край. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Целият текст с, претър... с измененията. Моля гласувайте. The vote. Край на гласуването. Приема се 42 за, 3 против, 3 въздържали се. Поздравления. This Чиничи. На госпожа Киничи. That is the end of voting time края на гласуването днес. Точка разни. Няма нищо. Следващо стане на 8 декември. Благодаря ви, колеги. Закрием заседанието.